Ще започнем с точка 13. Годишния доклад на Европейския омбудсман. Става въпрос за доклада на госпожа Йотова. Сега тя ще вземе думата, за да ни обясни и да ни представи доклада си. Благодаря, госпожо председател. Годишният доклад за дейността на омбудсмана показва невероятния професионализъм на целия екип на господин Никифорос Диамандурос. Европейският омбудсман е призован да се справя с случаи на лоши административни практики и да осигурява на гражданите една ефективна защита като посредници между различните институции. Ето защо е много важна личността, която взема тази длъжност, тъй като трябва да убеди различните институции да сътрудничат помежду си. Бих искала да поздравя екипа на Европейския омбудсман за стратегията, която разработи за своята дейност до края на мандата. Освен връзката между жалбоподателите, гражданското общество и заинтересованите страни, омбудсмана трябва да постигне създаването на едни по-честни и открити административни процедури от страна на Европейския съюз, които да бъдат ясни и лесно достъпни до гражданите – не трябва да се забравя, че европейските граждани имат пълното право на добра администрация според Хартата на основните права. През 2010 година омбудсманът продължи да упражнява своите правомощия по активен и балансиран начин, като демонстрира, че европейските граждани са над всичко и че институциите на Европейския съюз трябва да работят за тях, за което свидетелства броя на предприетите проверки въз основа на подадени жалби през изминалата година. 323 проверки за 2010 година, както и създаването на интерактивен портал, с което жалбите до омбудсмана намаляха с над 400 от 3098 през 2009 година на 2667 през 2010. И това не е заради загуба на доверие към тази институция, а защото жалбоподателите вече знаят кога и по какъв повод могат да се обърнат към него за помощ. Интерактивният портал на уебсайта на Европейския омбудсман е една изключително добра инициатива, която имаше голям успех за информираността на гражданите. Един от основните проблеми на Европейския съюз е информацията по отношение на компетенциите и дейността на европейските институции, правата на гражданите, техните задължения и възможности за защита на техните интереси. Европейските институции и органи трябва да използват максимално своите ресурси, за да предоставят на гражданите бързи и съдържателни отговори на техните запитвания, жалби и петиции. Неведнъж съм споменавала, че работата и механизмът, по който функционира парламентарната комисия по петиции и жалби, не може да ни удовлетворява. Поради тази причина в доклада си призовавам Европейския парламент да отдели необходимите ресурси, за да създаде подобен портал и за Комисията по петиции, което ще доведе до по-голямата прозрачност, яснота и най-вече ефективност относно функциите на нашата комисия. 2010 г. беше и годината, в която се отбелязаха 15 години от съществуването на институцията на Европейския омбудсман. Защитата на европейските граждани от негова страна много се промени през тези 15 години благодарение на независимостта и на демократичния контрол върху прозрачността на неговата дейност от страна на парламента. Опитът от тези 15 години позволява на омбудсмана да види основните проблеми в лошото е, администриране, структурните слабости в отношенията между институциите, както и между институциите и гражданите. Това дава възможност на омбудсмана да създава насоки за добра администрация, които да помогнат за избягването на и повтарянето на едни и същи грешки, което би допринесло за подобряване и в качеството на неговата работа. Тревожно в доклада на Европейския омбудсман е процентът на жалби, отнасящи се до достъпа до информация – цели 33%. Достъпът се отказва понякога и на членове на Европейския парламент, на граждани и на моменти липсва прозрачност в работата на съвета и Европейската комисия, което е в абсолютен разрез с основните принципи на Европейския съюз. Докладът призовава <clears throat> по време на дискусиите относно годишния доклад на омбудсмана в Комисията по петиции на срещите да присъстват и представители на съвета, не само на администрацията на Европейската комисия и Европейския парламент. По този начин представителите на съвета ще разберат проблемите, свързани с достъпа до документи, евродепутатите ще могат да чуят техните аргументи за отказ и би могло да се стигне до консенсус и намиране на общо решение. Сериозността на проблема може да се види от липсата на прогрес по отношение на прегледа на регламент 1049-2001 относно достъпа до документи от институциите на Европейския съюз. И още един проблем, показан от гражданите на много страни. Заслужава си да се помисли как да отговорим и да помогнем на многобройните запитвания, свързани с Хартата за основните права, неразделна част от Лисабонския договор, както на европейско, така и като препоръка за национално ниво. В заключение бих искала да благодаря още веднъж на господин Диамандурос за отдадеността и готовността да работи с Европейския парламент в името на една по-добра администрация на Европейския съюз и по-качествена защита на правата на нашите граждани. Смятам, че тези конструктивни взаимоотношения трябва да бъдат пример за всички институции как да се работи в интерес на гражданите на Европейския съюз. Е, ευχαριστώ πολύ την κυρία Γιώτοβα. η κυρία Άουκεν ζήτησε να μιλήσει πριν από την... Благодаря, госпожо Йотова. Госпожо Окен, искате да вземете думата преди комисията, защото ще тръгнете след това? Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че получих думата. Аз ще присъствам на тази конференция, на която и вие като председател трябва да присъствате. Благодаря ви за доклада. Мисля, че той е добър. Много се радвам, че се говори толкова много за прозрачност и така нататък. Това е изключително важно. Много е важно парламента колкото се може да участва в дейността и да може по някакъв начин да гарантира и участието на гражданите. Много е важно гражданите да получат най-добри възможности. Сега искам да се изтъкне нещо малко повече, ако може, там където се говори за добрата администрация. Добрата администрация е решаваща за това как функционират нашите институции. Особено когато става въпрос за общи административни практики между институциите, трябва да сме много добри. Искам да поговоря за Член 298 на Лисабонския договор сега на английски ще цитирам какво се казва там, от гледна точка на администрацията в този член. Цитирам. Изпълнявайки своите мисии, службите, агенциите и институциите на Съюза трябва да демонстрират една открита и независима администрация. В параграф 2 се казва, че в съответствие с регламента за персонала и условията за наемане, определени е, в съответствие с член 336, Европейския парламент и съвета трябва да установят разпоредби с тази цел. Край на цитата. И точно това искам да се подчертая във вашия доклад. По този начин ще имаме един още по-добър доклад и естествено искам да използвам тази възможност да благодаря на омбудсмана за неговата работа. Е, благодаря, госпожо Окен. Е, Първо давам думата на ръководителя на звеното прозрачност и достъп до документите, защото има заседание в 10 часа и за това първо моя колега Декрик ще говори и след това ще направя някои общи бележки. Благодаря. Merci beaucoup. Много ви благодаря, госпожо председател, за това, че дадохте възможност да се изкажа на този етап от вашата работа. Искам да благодаря на госпожа Йотова за положения труд, който съдържа наистина голям брой наблюдения, интересни съображения за комисията. Тази резолюция изразява вашата преценка и вие се ангажирате с тази преценка. Мисля, че след малко моята колега ще направи допълнителни забележки, но аз от своя страна Искам да изкажа някои мнения по частта, свързана с прозрачността и в частност достъпа до документация. Тук има поредица наистина от няколко съображения, които извикват моя коментар. Нашите е, отношения с омбудсмана са много добри и разбира се комисията се грижи да развива едно е, лоялно и искрено сътрудничество с омбудсмана. Специалният доклад, за който се говори във вашия доклад, който се наблюдава, бе разгледан и имаше обмен на мнения по него. Няма да се връщам в подробности на този обмен на мнение, но искам да подчертая две неща. Първо, че комисията наистина признава в определения случай че имаше известни срокове за разглеждане на въпросите. Не за това обаче този срок означава някакво пренебрежение към прерогативите на омбудсмана или неговите отговорности. Тези срокове се опитахме да ги обясним. Те са свързани с волята всъщност да направим всичко възможно, за да можем да оповестим онова, което е искано от самия жалбоподател в този случай. И точно така стигам всъщност до нещо много по-широко в връзка с прозрачността. Мисля, че не трябва да забравяме какво отражение имат коментарите, които много често са свързани с реални явления, но които по някакъв начин скриват огромния обхват, широчината на, на отговорите, които комисията всеки ден, всяка седмица, всеки месец трябва да дава в отговор на искания на достъп до документи. Трябва да се подчертае, че повече от 90% от а, исканията за достъп до документи са удовлетворени от комисията, госпожо председател, на първо четене, т.е. при първо поискване и като се използва регламента 1049 и неговата предвидена процедура за а, второ поискване, вече много голям процент от останалите случаи също се решават. А ще видите това в статистиките, които ще излязат съвсем скоро за 2010 година. Ще видите, че в много голям брой от случаите при обважаване, при повторно искане, ние удовлетворяваме или напълно или частично искането. Така че комисията няма от какво да се черви във връзка с политиката си на прозрачност, за която някои казват, че е, е наистина на, на, на върха в сравнение с много други публични институции. И мисля, че трябва да се хвърли светлина върху тази именно действителност успоредно с подчертаването, разбира се, на някои слабости или пропуски, които, разбира се, всяка една администрация при съществуването си може да среща. Това, за което се говори в специалния доклад, е изключение. Това не е общото правило. И мисля, че спрямо гражданите, именно това трябва да се подчертае също. И повтарям, също. Когато гражданите се оплакват, че нямат достъп и така нататък, трябва да се каже също, че когато има такива случаи, които стигат чак до съдебен път и които са малко на брой, ще установите, че тези е, искания не идват от гражданите много често. Много често става въпрос по-скоро за адвокатски кабинети, е, които наистина захранват много дебели преписки, солидни преписки, за да подготвят съдебните си досиета по-нататък. Това е нормално, защото регламента го позволява също, но трябва наистина да се хвърли един такъв поглед, малко по-критичен поглед и по-подходящ, за да се разбере наистина какъв е залога в нашата работа. Това е, госпожо председател, това, което исках да подчертая във връзка с този доклад. А освен това, има едно е, наблюдение по е, законодателната процедура. Вярно е, че нашето предложение за преразглеждане на регламента е на масата от 2008 година, госпожо председател, от 2008. И това предложение е в състоянието, в което сме го сложили, на масата и на парламента и на съвета, продължава да стои така. Мисля, че сме си изиграли ролята, представили сме пред парламента и пред съвета цял набор от предложения, за да може да се включи съдебната практика, за да се отчете натрупания опит, за да може да се хармонизира договора, т.е. регламента към договора и следователно комисията е готова. Комисията е участвала в многоградивни договори, преговори по този регламент, но не може на този етап да се произнесе отново, защото не познава комисията просто не познава позицията на Европейския парламент. Разбира се, някои неща бяха казани, разбира се, повече от 90 проекто изменения са подадени. Да, разбира се, има текст, който се готви, но това не е позицията на Европейския парламент. Комисията не може да приеме законодателно предложение, и то ново законодателно предложение, ако не знае каква е картината, в която това предложение ще се впише. Казвали сме го вчера, го казахме в комисия АВКО, казахме го в комисия Либе. Комисията е готова за всякакъв вид преговори по самата сърцевина на регламента 1049, защото наистина към него могат да се включат много неща. И точно това всъщност превръщат тази тема в много сложна, защото от този рекламент 1049 започват всякакви е, идеи за прозрачност е, и други процеси, като информацията за Европейския парламент, когато се говори а, е, за напълно нормален процес на, на информираност на Европейския парламент, но това е много сложен процес и тук вече излизаме от регламента 1049, който регулира само публичния достъп до информация и документи. И така, комисията е напълно готова да работи. И впрочем, мисля, че на 28 юни сега ще има работна група, в която ще участва не само докладчика по същество, но и всички докладчици, които готвят становища по това досие. И ще се опитаме наистина да разясним нещата и се надявам отново да стартира дискусията по по-градивен начин, за да можем наистина да стигнем до преразглеждането на този регламент в дух на яснота и прозрачност. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Други искали да се изкаже по тази тема? Нека ви благодаря за това, което казахте за прозрачността и за дискусията, за това, че участвахте в дебата. Два коментара мога да направя по това, което вие казахте и това, което а, каза и госпожа Йотова за статистиката от 2010 година. Казахте, че става въпрос за конкретен случай, в който има забавяне. Нека кажа, че се радвам, че става въпрос за изключение. Омбудсманът всъщност е активирал ваше, вашето звено и вие а, се запознахте по-подробно с необходимостта да има повече прозрачност и достъп до документация – това доведе до по-добро взаимодействие между институциите. И се радвам изключително много, че госпожа Йотова оценява работата на омбудсмана. Ние сме разпознавали и преди смисъла на неговата работа, на работата на тази институция в докладите от предишни години, ние подкрепяме тази работа, макар тя да среща трудности. Затова благодарности за госпожа Йотова за изготвения доклад. Благодаря, госпожо председател. След това много важно изказване, всъщност най-важното, във връзка с този доклад, направен от моя колега, специалист по достъпа на документи. Генералният секретарят на комисията би искал да благодари на докладчика за отличния доклад по годишния доклад на омбудсмана. Изчитането му е изключително лесно и наистина следва структурата на доклада на омбудсмана, който вече е коментиран от комисията преди около месец при представянето му. Комисията желае да подчертае и да повтори тясните връзки на сътрудничество с омбудсмана и целият му екип – в доклада на Опутсмана има голяма част, посветена на отношенията и контактите му с високото политическо и административно равнище на службите и комисията и омбудсмана са в постоянен диалог. Миналата година комисията е изпратила 375 отговора на омбудсмана, което означава около 30 отговора на месец, ако не се броят месеци август и декември, е, цифрата става около 40 отговора на месец, което е наистина сериозно бреме. Забелязали сме, че тази година броя на жалбите до комисията се увеличил с около 9%. Не мисля, че комисията администрира по-лошо нещата миналата година, мисля, че това е просто последица от е, отличния е, интерактивен е, наръчник, публикуван на сайта на омбудсмана и така гражданите знаят по-добре как да е, изпращат жалбите си, знаят с какво се занимава омбудсмана и вече не объркват е, правомощията на омбудсмана и на други инстанции, които евентуално биха могли да е, уреждат техните проблеми. Ние също с радост установяваме, че броя на критични допълнителни бележки към комисията е намалял, което означава, че лека по лека и благодарение на действието на омбудсмана и усилията на комисията, лошото администриране намалява и културата на обслужване се установява, можете наистина да ни повярвате, че това за нас е ежедневна битка, ние всеки ден се опитваме да направим така, че кабинетите, генералните директори да приемат, да разглеждат предложенията за помирителни решения. Омбудсмана много често ни моли да разглеждаме по-сложните случаи. И то да ги разглеждаме е, с намесата на външни лица, така че да гарантираме някаква безпристрастност. И ние се опитваме наистина да го правим. Въпреки декларациите на господин Шевкович, както знаете, ние не разполагаме с е, многоброен персонал. За сега в човешките ресурси е, нямаме никакви средства и така, че се оправяме с наличните средства. Много съм доволна от това, че госпожа Йотова приветства, както и ние приветстваме омбудсмана за годишнината от е, откриването на тази е, инстанция, както и новата стратегия, която е много важна и която наистина ще подпомогне бъдещите действия на омбудсмана и разбирането и от страна на гражданите, и от страна на институциите на дейността му. Новата стратегия ще осигури действително нова роля и нова видимост на омбудсмана. Искам също така да подчертая, че комисията е допринесла също за публичните консултации при спазване на принципа за публичните консултации. Но така или иначе в тази посока има още работа. Няма да навлизам в подробностите на член 298, защото вече се спомена той, така иначе това е, е, омбудсмана го споменава. Във всеки случай се надявам, че сътрудничеството между омбудсмана и комисията и парламента ще продължи така добре и дори по-добре за напред. Благодаря ви. Απλώς να χαίρομαι ότι ενισχύεται ο θεσμός του Διαμεσολαβητή. Благодаря. Радвам се, че е, институцията на омбудсмана се засилва, е, включително и заедно с комисията. Това означава, че доверието на гражданите към европейските институции ще се увеличи. За това благодаря на представителите на комисията и благодаря на докладчика. Сега нека да се върнем към точка 12. Става въпрос за бюджета за 2012 година изменение на бюджет 2012 от съвета. Е, за съжаление, предвиденото лице няма да може да участва. Госпожа Кок е болна, за това äh, Извинявайте, не видяхте, че е, взех, че и поисках думата преди това. Аз също исках да приветствам доплатчика и да приветствам сътрудничеството си с омбудсмана. Мисля, че това сътрудничество е много добре. Що се отнася до жалбите на европейските граждани по администрацията, ще кажа, че това е много важен аспект, защото администрацията трябва да бъде в служба на гражданина а не обратното. И е много важно именно гражданите да ни казват какво не работи. Точно за това мисля, че този диалог е положителен. Вярно е, че понякога гражданите се оплакват неоснователно, но по-честия случай е, са основателни жалбите. И мисля, че това е важно във връзка и с защитата на данните. Мисля, че трябва и това да обсъдим в добра посока сме. Много е важно да се намерят прозрачни процедури. Вярно е, че прозрачността винаги е много положително нещо, но когато става въпрос за защита на данни, все пак съществуват неща, за които не трябва да си затваряме очите. И накрая ще кажа, че съм напълно съгласен с комисията, когато цитира регламента 1049 и казва, че се очаква все още позицията на парламента. Да, вярно е, че ние сега сме наред, ние трябва да направим нещо. Напълно е права в случая. Сега последващата точка, а именно становището а, за бюджетните насоки за 2012 доклада на госпожа Кох Мехрин. Тя е болна и затова ме помоли аз да представя доклада като докладчик в сянка. Разбира се, натоварих се с тази задача, защото в нашата група между докладчика и докладчика в сянка нямаше никакви проблеми. Der Haushaltsplan für 2012 schlägt eine по отношение на проекто бюджета за 2012 година, там се предлага едно малко увеличение с 0,47%. Така ще стигнем до 9 милиона 472 хиляди евро миналата година увеличението беше много по-голямо. Мисля, че сега действаме добре от гледна точка на финансовата дисциплина. Всички бюджетни редове систематично са проверявани, за да се види дали те са економически ефективни. Очита се факта, че някои проекти могат да текат в рамките на много години, съответно може да има спестявания по бюджетни редове е, от 16 до 23. В заключение искаме да предложим на комисията проекто бюджета за Европейския омбудсман да се одобри в настоящия му вид. На второ място, с оглед на натоварените обществени бюджети в момента, се прави предложение от страна на омбудсмана, което отчита съществуващото економическо положение. Не се искат големи увеличения. На трето място, по отношение на тази важна институция за Европейския съюз и по отношение на подкрепата на гражданите към нея, важно е тази институция да бъде укрепена и да има необходимите финансови средства. На четвърто място искам да кажа, че очаквам дебата с вас и докладчиците в Сянка и ще включа вашите коментари в проекто становището. Това е доклада на госпожа Кохмерин. Благодаря. Председателката. Много благодаря. Искам да благодаря и аз на госпожа Кохмерин. Моля да предадете нашите благодарности господин Косторос. Нямам какво да кажа по този доклад. Благодаря. Να ενημερώσω ότι για τις τροπολογίες τέρμινους είναι το 23... По отношение на измененията,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 Малко променихме дневния ред, тъй като госпожа Марчиони искаше да присъства по дебата по отношение на петиция номер 14. Затова нека да преминем към точка 15. Докладчика е тук. Става въпрос за петиция на господин Салвадор Лопес Форенсио с испанско гражданство, от името на Организацията на търговците на едро на риба Ел Баранко относно монопола, упражняван от Мерка Севия в сектора за търговия на едро с риба. Тук ли е носителя? Заповядайте. Здравейте на всички. Нека първо да разкажа за проблемите, от които ние страдаме в последните 25 години. Ние а, купуваме риба в централния пазар, на централния пазар а, в Севилия. Градския съвет ни задължава да приемем някои а, условия, които ако не приемем, а, ние можем да загубим нашите разрешителни. 3,6% прибират те от а, нашите а, доходи и всъщност и те правят изчисленията. Доста уникална е системата. Няма такава друга в Европа, няма такава и а, по принцип на пазарите. Прилага се само а, при нас, както при продажбите на риба, така и при продажбите на месо, а, зеленчуци и плодове. Следните следствия има от това. Ние трябва да транспортираме продуктите си до мястото на продажба. Не можем да а, издаваме а, каквито и да било фактури или бележки за нашите продукти, което всъщност нарушава и общностното законодателство и националното законодателство. А, самия съвет изготвя такива а, документи Нямаме възможност да приемаме закъснели плащания, нямаме възможност да издаваме каквито и да било документи по транзакциите. Има съответната процентна стойност, която трябва да се заплати. А ние в същото време трябва при всички тези условия да работим и да имаме добро отношение към клиентите, да създаваме заетост на нашите а, работници. И така, испанският омбудсман издаде решение пред няколко години. В него се казваше, че, то, а, че тази система нарушава нашата възможност да си вършим работата, както и правата на потребителите. И а, така беше направено заключението, че се нарушават нашите свободи, тази намеса в а, наши, нашата дейност е дискриминаторна. Така че може да се каже, че имаме последния диктаторски режим в Европа в, по отношение на нашата дейност. Оказва ни се натиск, не можем да извършваме собствената си дейност и това има последващ ефект върху потребителите, тъй като цените, разходите, които налага градския съвет, в крайна сметка се поемат и от потребителите. Друго важно нещо, че не можем да създаваме благосъстояние. И така, Градският съвет нарушава четири различни а, части на Харта на човешките права, нито член 49 се спазва от договор от Лисабон, що се отнася до свободата за стопанска дейност. Нека ви дам пример. Представете си, че искате да отворите ресторант в а, търговски център в някой европейски град. Но градския съвет налага кого да наемете, кой да бъде сервитьор, кой да бъде готвач. И освен това, когато а, вие работите, трябва да се съобразявате с техните изисквания за начина по който да предлагате вашите продукти и рецепти да раб... и не можете да генерирате приходи, дори да работите а, непрекъснато. И всъщност, за да оперира успешно вашата стопанска дейност, вие трябва да повишите всички цени. Тоест, вие се превръщате в кукла на конци за този градски съвет. Това е дискриминация. Дискриминация, защото други не трябва да спазват подобни правила. да не споменавам, че да речем вашият готвач може да вземе всички рецепти и да отиде на друго място, тъй като той в крайна сметка не е ваш починен, а е починен на градския съвет. Трябва да прекратим тази а, система. Тя не е правилна и се отразява на 2 милиона жители на тази област. Само в добавка на казаното от моя колега, Не сме тук, а, за да кажем, че трябва да се прекратят някакви правила, които всички спазват. Не, ние апелираме към нашите потребители, потребителите в Севиля. Това, което трябва да направят те, това, което им се налага да правят е да купуват по-скъпа риба, тъй като нашите свободи които са разписани в Лисабонския договор, не се спазват. В Севиля, когато продаваш риба, нямаш същата свобода, която имат продавачите на риба в останалата част на Испания или на Европа. В Севия и в нейните пазари всички други оператори не са обект на този режим. Просто искаме да насочим вашето внимание към този проблем, е, който всички познаваме. Има една иерархия сред е, законодателството. Имаме първо общностните договори, след това имаме националното законодателство, 21 век сме, имаме на лице такъв порочен режим. Ако искаме да създаваме работни места, просто няма как да го правим. Така че става въпрос за нещо изключително скандално. Омбудсмана вече взе своето решение за отмяна на този режим. То обаче не беше уважен. Режима беше одобрен и от един по-висшестоящ орган. Политиката, която се прилага в Севиля, нарушава възможността за създаване на работни места, решението на омбудсмана не се отчита. А ние знаем пред какво са изправени нашите граждани. Говорим за 21 век, не можем да даваме заетоса на хората. Просто искаме свободата да създаваме работни места. Благодаря. Благодаря на вносителите на петицията. Рафаел Домингес е председател на Мерка Севия. Имате думата. Добър ден. Преди да започна, искам да благодаря на господин Майер за това, че ни даде възможност да дадем нашето становище по този казус. Благодаря на председателя за това, че ни дава думата да се изкажем. Тук имаме връзка с член 49 от Лисабонския договор. Той говори за свободата на сдържаването. В мерка си вие ние не нарушаваме тази свобода. Дали сме възможност за административна концесия за целият период на действие на мерка Севия до 2021 година. Когато този договор беше подписан, страните знаеха какви са условията по него и те ги приеха доброволно. По отношение на казаното от ХОСРС за нарушаването на правата на потребителите, Нека да кажа, че ние като обществен орган целим защитата на потребителите. Ние осигуряваме обществени услуги. Дава възможност за свободен пазар, за свободна е, конкуренция. Продажбата на риба е по-конкурентоспособна от е, която да било друга дейност, който да било друг пазар. Е, правилата на пазара са установени. Ако има по-голямо разнообразие за потребителите, има по-низки цени. Цените могат да се определят единствено възоснова на принципа на търсене и предлагане. Мерка Севия получава процент. Ние определяме този процент според цената. Така че на лице е парадокс. Ако продукта не е продаден, Съответно, ние не получаваме нищо за нашите услуги. Освен това, има е, фискална прозрачност. Един от основните проблеми, на които, е, на които се натъкваме, е, са финансовите измами. Има голяма конкуренция, много компании фалират, съответно има по-малко оператори. Една от услугите, които ние предлагаме, е предоставяне на индивидуални продажби. Америка Севия е организация с публичен характер. Ние бяхме подложени, е, бяхме обект на една кампания. Искахме да ви представим една петиция относно доставките и качеството на предлаганата стока за потребителите. Ние искаме да гарантираме не само достатъчно големи доставки, но и качествени продукти правим инспекции по отношение на качеството и проследяемостта на храните. Искаме да има безопасност по отношение на храните и на околната среда. Не искаме да се продават защитени видове. Искаме да се избегнат финансовите измами, данъчните измами. Опитваме се да защитим потребителите. Ако ние не предлагахме нещо подобно, щяхме да имаме пазар с по-малко оператори, с по-малко разнообразие на предлаганата стока. Няколко оператора щяха да контролират пазара, щяхме да имаме по-малка проследяемост, почти никаква финансова прозрачност, занижен на фитосанитарен контрол. Да, pues que plantea, incluso utilizan mediáticamente en nuestra ciudad las resoluciones que aquí se ha planteado del Tribunal de... Тези търговци на Едро искат да злоупотребят с правата на потребителите. Ако прочетете заключенията на омбудсмана, ще видите, че те са различни от това, което се твърди. Моля ви да прочетете доклада. Доклада на омбудсмана и е с незадължителен характер. В него има само предложение. Ние се борим срещу монополите. Е, потребителите в Севиля защитават е, съществуващата система. Искам да ви благодаря. Надявам се, че успях да представя нашата позиция. Комисията. Благодаря, госпожо председател. Както и подателя на петицията каза, става въпрос за дейността на търговците на Едро а, с риба в Севилия. Те считат, че задължителното осигуряване на обслужване от мерка Севиля което достига до над 3% от е, цената, всъщност не съответства на свободата на установяване. В отговора от февруари месец комисията, именно по правото за конкуренция, счита, че е, не е в състояние да заеме позиция по прилагането на правилата и решенията на национална инстанция за конкуренцията и посъветва съответно подателя на петицията да се обърне към националните органи. Обаче комисията счита, че задължителното предоставяне на услуги срещу заплащане на търговците на Едро от страна на Мерк Севилия наистина повдига въпроси свързани с член от договора за функциониране на Европейския съюз, именно по свободата на установяване, като налага по този начин задължителни услуги, например транспортни услуги или е, услуги по фактурирането. Е, такъв вид правила наистина е, могат да попречат свободата на стопанската дейност на търговците на едро и в частност тези, които обичайно предоставят такива услуги на клиентите си. И цената на тези услуги може да изиграе отблъскваща роля за търговците на едро и да спрат да да упражняват дейността си. Не е изключено такова ограничение наистина да нарушава свободното предоставяне на обслужване. Но има една постоянна съдебна практика, когато има такива ограничителни мерки, че е възможно те да бъдат оправдани, ако са съразмерни и ако се оправдават чрез обществена полза и обществен интерес. Затова комисията писа на националните органи, за да получи информация за причините, поради които тази специфична регулация съществува. Искахме да получим причините които прилагат такива прила само за търговията на едо с риба, какво е оправданието и, и какви са размерите, за да видим наистина съразмерността. Какви са правилата също да се осигури прозрачността на тарифите, които се прилагат от страна и налагат задължително страна на мерка Сивиля. и по каква причина не са приложени малко по-слабо ограничителни мерки. Все още нямаме отговор от националната инстанция, но в момента, в който получим отговора, ще оценим всички елементи, ще оценим е, пропорционността на тези мерки и естествено ще е, се отчете пред е, подателя на петицията. Е, Благодаря, госпожо председател. Искам да подкрепя искането на търговците на риба в Севиля. Аз познавам Севиля и познавам проблематиката, която ги е довела до тук. Действително става въпрос за задължително предоставяне на услуги, което е незаконно на търговците на едро с риба. Във всеки случай комисията ще изпрати писмо на испанските власти, за да поиска допълнителна информация по регулиращата рамка, която се прилага за търговската дейност в мерка Севили, за да се провери законодателството и да се види дали наистина е съвместимо с член 49 от договора за функциониране на Европейския съюз. Освен това, комисията трябва да продължи разглеждането на цялостната картина и това всъщност ще доведе до потвърждаване на установеното от съда, т.е. нарушаване на е, правилата за конкуренция. И като евродепутат и е, произхождащ от Севилия, мисля, че конкуренцията наистина трябва да се запази в името на свободата, включително и на потребителите. Затова моля тази петиция да остане открита и подкрепям това, което бе казано от комисията, защото и вие самата казахте, не се знае защо продължават да се налагат тези мерки на а, търговците на едро, а не в други промишлени отрасли. За това трябва нещата да бъдат уточнени, трябва да се чуят доводите и на двете страни, но мисля, че трябва да продължи разглеждането на положението. Благодаря. Muchas благодаря, господин Мейер. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че тази петиция ще остане открита. Това си е обичайната процедура. Комисията каза ясно, че е, по тази петиция е, са засегнати предимно разпоредби от е, национално естество и съдебни решения на Национален съд, но трябва да се установи дали тези практики спазват е, член 49 от договор за функциониране на Европейския съюз и когато получим отговора от е, испанските власти, ще можем да продължим разглеждането на петицията. Като европарламентаристи и като граждани на света, е, ние, в частност аз, съм напълно съгласен с това, което бе представено от мерка Севия, защото това осигурява добър контрол на продуктите за испанските граждани. Трябва да се каже, че е имало много тежки моменти в този район за качеството на храните. Нека да напомня скандала, свързан с колетите и с продуктите, които произлизаха от Андалусия, за това си мисля, че трябва публична намеса при контролирането на качеството на храните. Както знаете, и, и в момента има сериозни проблеми във връзка с контрола на храните. Затова контрол трябва да продължава да бъде бдителен, трябва данъчна прозрачност. По този начин могат да се гарантират и правата на производителите, и правата на потребителите. Публичните власти в Испания трябва да гарантират, че проверките са действителни, а в случая се поставя под въпрос публичния характер на този контрол. Аз мисля, че това е добре да се прави от страна на Мерка Севиля. Пазарът е свободен, и мисля, че е, правилата на конкуренцията се спазват. Мисля, че подателите на петицията е, си противоречат, защото предоставянето на продукти от риболова е изключително е, конкурентен пазар, много повече, отколкото другите продукти. И мисля, че с малки обеми цените е, са поносими, докато а, има други продукти, при които не е същото отношение. Във всеки случай е много важно именно в случая да има данъчна прозрачност, защото данъчната прозрачност е от съществено значение а, е, при такива продажби. Ако няма публично обслужване в случая, няма да може да се гарантира тази свобода на конкуренция и равнопоставеност до пазара, е, много бързо ще се стигне до монопол. И така, ние е, разглеждаме тази петиция, ще продължим да разглеждаме и когато Европейската комисия получи отговора на испанските власти, ще можем да продължим разглеждането и работата си. Имаме възможност да съединим две петиции, защото съществува една друга петиция по темата и се надявам наистина, че ще продължим е, разглеждането на тези два текста. Благодаря. Господин господин Именек. Благодаря, госпожо председател. Първо е, искам да е, кажа добре дошли на моите съотечественици, както и на комитета на предприятието, така и на търговците на Едро. Добре дошли в Европейския парламент. Исках да кажа, че аз познавам и други пазари, защото съм бил съветник в кметството в Билбао доста години и бях е, съветник там, общински съветник. Спомням си какви проблеми срещахме там в Билбао. Нека да ви кажа, че много голяма част от е, жалбите на търговците на Едро е, представляват поведение, което ни е добре познато в е, Билбао, включително и на други пазари. Защо ви казвам това? Вярно е, проследих с интерес доводите на двете страни и трябва да ви кажа, че позицията на комисията бе представена напълно ясно, както каза и моят колега Мигел. Става въпрос за първо проучване и тази позиция ни позволява да разберем, че сега очакваме допълнителна информация. Комисията казва, че в момента, в който има някаква установена несъвместимост с член 49 от договора за функциониране на Европейския съюз, мисля, че ще е, се предприемат мерки. И така не, че госпожо председател, това ни се казва в момента. Очаква се отговор от испанските власти. Нека да се изчака реакцията на испанските власти и тогава вече отново ще можем да повдигнем дебата и да направим едно второ проучване на тази петиция или на друга петиция, която евентуално бъде подадена от други испански граждани. Така че искам просто да кажа, че тази петиция ще остане открита и ще очакваме допълнителна информация от Европейската комисия. Благодаря. Госпожа Хименес, само няколко думи, защото ни остават само няколко минути. Да, съвсем накратко. Мисля, че контролът е много важен и ако тази данъчна прозрачност наистина е добре организирана и ако се прилага само на търговските на едро, това положение е всъщност е трудно разбираемо. Мисля, че точно по тази причина трябва да се продължи проучването до на резултат. Благодаря. Не знам дали е, подателя на петицията иска да се изкаже една минута. Заповядайте. Да, само за да благодаря на парламента за това, че ни изслуша и да ви кажа, че съм напълно съгласен с господин Мейер. Аз също съм гражданин на света, не съм само севилец и като гражданин на света наистина се чувствам много объркан, когато а, виждам, че в Севиля се прилагат правила, които не се прилагат а, на друго място в света. В обобщение, проследяемостта, данъчната прозрачност, санитарния контрол. Всичко това изглежда наистина впечатляващо. но, госпожо председател, има нещо, което не работи, защото целият този контрол, всички тези елементи се прилагат единствено към търговците на едро на риба – а за плодове и за зеленчуци, за останалите отрасли изобщо няма подобен контрол. Благодаря. Тази петиция остава открита и изчаква допълнителната информация от страна на комисията. И така ще продължим дебата по-късно. И така, сега ще преминем към точка 16. Петиция внесена от госпожа Бейтман с британско гражданство относно несправедливите и неправомерни условия, определени в договорите за отдаване под найем на баровете в Обединеното кралство. Подателката не присъства. Господин Перейра, от името на комисията, можете ли да ни представите проблема? Заповядайте. Um, Благодаря ви. Първата част на петицията вносителката на петицията говори за експлуатирането, което се осъществява посредством договорите за наем от, страна, от една страна а, наемодателите и от друга страна управляващите баровете. Във втората част вносителката на петицията моли за помощ, за да а, продължи дейността си по тази петиция в Европейския съд по правата на човека в Съда на Европейския съюз. А, макар да не е ясно каква е точно връзката с конкурентното право, а, комисията е разгледала този въпрос от тази гледна точка. А, бихме искали да преценим а, дали а, пазарът с баровете и напитките в Обединеното кралство е конкурентен. 45% от тези барове имат подобен род отношения с наемодателите. Останалите 55% Извинете, 45% нямат подобни отношения, а останалите 55% са обвързани с подобен род договори с наемодатели. Комисията подаде а, запитване към конкурентната а, органа по конкуренция в Обединеното в Великобритания, органа за конкуренция и а, научи за извършеното наскоро проучване, където не са намерени заключения в посока на тези на петицията. По втората част на петицията, а именно молбата на вносителката да помогне, да, нам, да изпомогне намери адвокат, който да представлява през Европейския съдът. Съд нямаме заключения. Председателката, благодаря ви много. Струва ми се, че предложеното от вас е реалистично. Това са подходящи предложения. Аз лично се радвам, че вносителката ще получи добри съвети за това как да продължи а, и как да бъде представлявана пред Европейския съд. А, с това мисля, че можем да приключим работата по точка 16, а сега госпожа Манцони се върна, така че направя и предоставям председателското място. Buongiorno, ringrazio la collega Пали. Здравейте. Искам да благодаря на госпожа Палиадели за това, че ме замести. Както казах, представлявах нашата комисия в една конференция по, темата на, за, по темите за околната среда. Нека се върнем сега към точка 11, а именно Съобщение на председателя за решенията на координаторите. Вчера имахме среща на координаторите. Съвсем накратко ще ви представя какво решихме. По точки 1 и 2 на дневния ред, вие би трябвало да имате дневния ред за последващи дейности за петиции и докладите, които се подготвят. Координаторите решиха че ще се възобновят докладите и можем да решим дали да се затворят или не, в зависимост от казаното. По петицията на за Коста, координаторите решиха да изпратят писмо до испанските органи. След това можем да видим процедурата в Испанския парламент. След като получим отговора от испанските власти, координаторите решиха, че можем да а, разгледаме възможността за доклад по собствена инициатива а, и да проведем семинар, който да разгледа правните аспекти на проблемите, свързани и с и проистичащи от различни петиции, които сме разглеждали в миналото. Освен това решихме да разгледаме въпросът за правата за собственост в едно събитие съвместно с Европейската комисия, както и Комисията за човешките права на парламента. Това ще се състои на 6 октомври. И като последваща дейност по дискусията от миналата седмица ще изпратим подробно а, писмо до вносителите на петицията с оглед на решенията, които взехме и днес. Що се отнася до България и Германия, програмата за посещението там е а, разпространена. В Германия отиваме в Берлин. Координаторите решиха да се отложи посещението а, за по-късна дата, тъй като юни е твърде скоро, няма как да се организираме толкова бързо. По точка 4, устният въпрос, който трябваше да подадем заедно с а, а, комисията по а, риболов, а, решихме да отложим този устен въпрос, да изчакаме докато не се проведе изслушването по тази тема, за да може да е по-подходящ нашия въпрос. По следващата точка, мобата на господин Клайн, чиято петиция обсъдихме няколко пъти в нашата комисия, решихме да подадем устен въпрос. Всъщност, ние имаме вече положителен отговор на от страна на комисията по този въпрос, за това решихме, че можем да го подадем. И тук ангажименти са поети вече към парламента, но ще се опитаме да се срещнем и с комисията, за да ускорим процеса, тъй като смятаме, че това е изключително важен въпрос. След а, нашите интензивни преговори с председателя на комисията Либе, решихме да изготвим доклад по собствена инициатива по темата за гражданството. от комисията Либе имат съответните отговорности по тази тема, но не се противопоставиха на нашата идея, така че ще подготвим този доклад, който беше становище. Определихме и докладчик за него. Имахте 48 а, часа да решите за ам, дневния ред на следващото ни заседание. Не ставаше въпрос а, само за бързо решение. Аз самата забавих разпространяването на този ам, документ, но имате достатъчно време, за да а, подадете своите предложения, ако имате такива. За ръководителите на полети разгледахме петиция вчера. Господин Майер а, искаше да се обсъди, да проведем дебат в нашата комисия за безопасността на въздушните, въздушното пространство, на полетите, съвместно с Комисията по транспорта. Това е моето съобщение за решението на координаторите. Ако нямате коментари, бележки или а, възражения, можем да продължим с дневния ред. Имате а, думата, господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Нямам никакви възражения, но от името на господин Босотил Бих е, искал да говоря по петиция 1073-2010. Става въпрос за защитата на испанските брегове. Сега вече трябва да направим доклад. Говорили сме по този въпрос на заседанието на координаторите и искаме някаква реакция от страна на Испанската администрация и съгласно регламента се надявам, че ще можем да приключим. Но имаше проблем с превода. Не можем да вземем решение, по този въпрос за защитата на испанските брегове. Пет точки са включени. По една точка испанската администрация трябва да информира Европарламента за това, което се случва със съответното законодателство. Тук не става въпрос за оплакване става въпрос само за искане на информация. Era il Това, което вие казвате, е в подкрепа на казаното от мен. Това е първото нещо, което казах. Наистина сме подали моба към испанските власти. И секретариатът също си е отбелязал вашата моба. Нека сега да преминем към точка 14 Петиция номер 1109 от 2010 година на Симоне Ейлер с германско гражданство в подкрепа относно организацията за помощ за италианската неправителствена организация Амичи Дей Бамбини. Дами и господа, моето име е Симона Айлер. Преди около година прочетох, се запознах с една ужасна история посредством германските медии а, една лобистка организация, която е финансирана с европейски средства. Амиче Дей Бамбини, организацията, която се опитва да възобнови международните осиновявания от Румъния, макар те да са спрени. Ситуацията в Румъния последователно се представя погрешно. През 2004 година международните осиновявания бяха спрени. Много държави като Индия, Етиопия, Камбоджа и други са преустановили международните осиновявания в последните години или са ги ограничили заради отношението към децата и заради разпространения трафик на деца. И всъщност вместо да се защитават правата на децата посредством международни осиновявания, всъщност се създава един свободен пазар на деца, не се изобщо а, защитават техните права, а просто се осигурява търсенето на деца а, посредством плащане. Разменят се средства за са осиновяване, винаги има обмен на пари. Гюнтер Фейхоген беше казал, че в един момент, че международните осиновявания са легализиран трафик на деца. Аз работих един месец в Индия, в един а, дом за грижа на деца. Аз видях условията, в които живеят децата в тези домове. Те нямат необходимата подкрепа, няма опит да се свържат отново децата с техните биологични родители, прекъсват се напротив връзките моментално и децата, всъщност периода, който пре, а, прекарват в тези домове, е един период, който те трябва да преживеят, за да стигнат до своите осиновители. А сега виждаме, че а, имаме а, такава европейска помощ за Амиче Дей Бамбини, които всъщност са а, агенция за осиновяване. Европейската комисия по този начин финансира една агенция за осиновяване, осиновяване и дава хиляди а, а, евро а, няма грижа за защитата на правата на децата и тяхното благосостояние. Всъщност агенцията използва тези проекти, финансирани от с европейски средства, за да а, промотира и да осигурява това осиновяване в международен план. За мен беше много лесно по интернет да намеря информацията, която показва, че Амичи и Бамбини не спазва правилата за благосостоянието на децата. Тук има един стремеж да се ограничи времето при приемни родители в рамките на две години, което не е а, в а, съгласие с международните правила. Всъщност, голяма част от тяхната дейност не е свързана с международни осиновявания, а с приемно родителство, което според мен е един вид слон в стъкларски магазин като тема, която обягва като че ли от общественото внимание. Защо, ако така се случва, се отделят толкова усилия, за да се мониторира ситуацията в Румъния. Комисията казва, че а, Румъния има специално положение в Европейския съюз в това отношение, тъй като това е единствената държава, в която са забранени а, международните осиновявания. Всъщност е възможно пък а, от а, Германия, Франция, Италия, Испания и така нататък да се взимат деца и да се извеждат от а, държавата. Всъщност а, Румъния няма специално отношение. Всъщност тя следва примера, който а, на действие на а, държавите, старите членки на Европейския съюз. И така трябва ли а, Европейския съюз да финансира подобни а, агенции, да спонсорира по този начин пазара на международни а, отношения не трябва да се финансират държавите, така че те да осигурят по-добри условия за децата и те да останат по-близо до техните реални родители и семейства, както се случи в Румъния, където действително имаше успех. Благодаря. Госпожа Негро от Мичи Дей Бамбини е тук при нас т.е. господин Негро, така че му давам думата. Здравейте, аз съм Алесандро Негро от Амичи Дей Бамбини. Тук ги представлявам в Брюксел и говоря от името на председателя на асоциацията. Искам само да поясня, че Амичи Дей Бамбини е акредитирана агенция, която се занимава с международно осиновяване, но в същото време ние сме и неправителствена организация – която а, има разрешение от италианското правителство, за да функционира като изпълнител на проекти а, за международна помощ в защита на децата. Така че имаме различни отговорности, имаме структури, които се занимават с а, а, проекти в областта на а, превенцията а, на изоставянето на деца и международното сътрудничество. Преди две а, седмици тук в този парламент обсъждахме проект, който се финансира и имаме и румънски проекти. Две години а, ние проучвахме тази система и въвеждането и евентуално в Румъния. Ами, че да и бамбини е наистина асоциация от доброволни родители, които са осиновили деца. Те вярват в своята кауза и не получават никакви средства за дейността си. Няма нищо скрито в нашата дейност на международно ниво. Можете да се съгласите с това, което правим, можете и да не сте съгласни. Имате право на своето мнение по отношение на международното осиновяване, но това не не означава, че ние не можем да бъдем неправителствена организация, която има и международна дейност, финансирана от европейските институции, която няма нищо общо с осиновяването. Това е европейска политика. Ние се занимаваме с предотвратяването на изоставането на деца и грижите за тях. Вярваме в правата на децата от името на нашия председател Марко Графини. Трябва да кажа, че в Италия а, вносителите на петицията нямат а, добро име. Те бяха подведени под отговорност дори в а, съдилищата. Нямам какво друго да добавя. Смятаме, че тази атака е цел уронване на престижа на нашата организация. А, ние сме организация, която повече от 25 години работи за защита на правата на децата в Италия, в Румъния, в а, а, други страни. В Румъния все още си партнираме с а, местните власти. Може и да не сте съгласни, но според нас може да се каже, трябва да се каже, че е необходимо да бъде възможно международното осиновяване и няма връзка между тази петиция, петиция и а, проектите, за които сме получили финансиране, които нямат нищо общо с международното осиновяване. Благодаря, казва председателката от името на комисията. Ще се изкажат сега. Благодаря, госпожо председател. Тази петиция е свързана с, с финансирането на Европейската комисия с италянската организация Митчи Дей Бамбини. И във връзка с проектите, които изпълнява тази асоциация. и различните проекти през различните години от 2001 до 2009 ФАРЕ, EuropeAid и други програми за социално включване в програмата ФАР, програмата Прогрес. Различни програми, различни проекти са финансирани. Като кандидат за такова финансиране Организацията се представя като неправителствена организация, която спазва критериите за типа а, организация, както и критериите за допустимост, както и като финансови документи, така и като а, правен статут. Комисията, разбира се, е наясно, че тази асоциация, Мичедей и Бамбини, е акредитирана а, в рамките на конвенцията от Хага от 1993 година. Във връзка с тази конвенция за международно осиновяване, всички държави членки на Европейския съюз са страни по конвенцията, а Европейския съюз като цяло не е. Има акредитирани органи, които се грижат за връзките с чужди а, страни в процеса на международно осиновяване. според комисията не е невъзможно една агенция или неправителствена организация да извършва различни роли. Както казах, като неправителствена организация, ами че да и Бамбини е отговаряла на критериите за допустимост по различните програми. Проектите, които са получили финансирани, финансиране са свързани с защитата на децата по различен начин. Например, предотвратяването на трафик на деца в Албания, като например посредством незаконно осиновяване. И имаше и проект за подкрепа на живота на децата след институциите. Един проект на име Живота сред след институ... институцията, както и други а, проекти за разпространяване на добри практики, а, проекта за осиновяването на децата, също в рамките на програмата ЛЕНС имаше проект за а, приемна грижа. При подбора на тези проекти, след проверка на критериите за допустимост, Комисията е разгледала критериите за а, класиране на тези проекти и след тази преценка проектите са а, оценени като отговарящи на целите на програмата. От страна на комисията тези проекти не противоречат с конвенцията на, за правата на детето по всичко изглежда, че те подкрепят социалната грижа за децата в семействата, в институциите, както и подкрепа за децата и за семействата, които са осиновили деца. Всички тези форми на подкрепа са възможни според международните конвенции и за това не виждаме каквото и да било противоречие. Те не са в разрез с тези документи. Европейското финансиране обаче, ако не е използвано, Т.е. комисията не е установила каквото и да било използване на финансирането в разрез с определените цели. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожа Жданока поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Е, тук е, обсъждаме нещо много специфично. Обичайно е, отговора на комисията идва от гледна точка на субсидираността. Комисията казва, че имаме правомощи от страна на държавите членки и комисията не може да се намеси. Естествено, че законодателството е в правомощие на държавите членки. Моя въпрос е следния. Дейностите, свързани с промяната на законодателството, могат ли да се разглеждат като нарушаване на принципа на субсидиарността, особено като става въпрос за НПО, финансирана с пари на Европейския съюз. Освен това, не разбрах и искам ясно да чуя. Тези дейности, насочени към Румъния, се финансират с какви пари, от кой фонд? Каква е историята, предисторията тук? Няма ли някакво противоречие? Господин Буштинаро, благодаря госпожо председател. Искам да спомена, че тази петиция, която идва от Германия, обсъжда нещо очевидно. На първо място става въпрос за субсидиарност, както комисията вече изтъквала на няколко пъти в предишните си отговори. Номер две. Днешният отговор от страна на комисията потвърждава нашите притеснения относно двойните стандарти. От една страна комисията казва, че става въпрос за субсидиарност, от друга страна обаче Европейската комисия финансира неправителствена организация, която работи като подкопава принципа на субсидиарността. Това е неприемливо. Още веднъж искам да подчертая нещо, което беше разгледано от трима координатори вече. Госпожа Грюни, предишния координатор на НП, мен самия и координатора на АЛДЕ. На нашето писмо Европейската комисия даде един много неясен отговор. Сега, ако говорим по същество, имаме една НПО, която играе тройна роля. Като ролите понякога са в конфликт една с друга. На първо място, те работят за защита на правата на детето. Чудесно това трябва да се приветства. Номер две прилагане на ново европейско и национално законодателство по отношение на осиновяване на деца и международно осиновяване на деца. Номер 3. Те самите се занимават с осиновяване на деца. Колеги, представете си, че една банка може едновременно да е търговска, да е регулаторен орган и агенция за определяне на кредитен рейтинг. Това приемем ли воле? Какъв по-добър пример за конфликт на интереси от Амичи Дей Бамбини? И като си има предвид тази тройна роля, комисията с пълно спокойствие ни казва това е приемливо, няма проблеми. Не мога да приема пари на европейските граждани да се харчат по този начин. И имам въпрос. Колко пари са им дадени до сега? Колко пари са заделени за международни осиновявания? Колко пари е, са отделени за подобряване на положението на децата в държавите членки? Кои държави членки? И колко деца са осиновени от съответните държави членки. Колко от Румъния, колко от България, колко от други страни, защото като погледнем бюджета, определен за една страна и броя на децата от тази страна, които са осъновени, трябва да има някаква връзка между двете. И тази връзка трябва да се разгледа от комисията. Ако това не стане, комисията просто дава зелена светлина. Но това е неприемливо. Последна бележка. Сега тук е, имаме нещо интересно. Имаме вносител на петиция, който идва в комисията по петиции да представи своята петиция. Добре. В същото време обаче станахме свидетели на някакъв вид аудиатор ет алтера. Фарс от този род. Никой не може да обвинява вносител на петиция, точно както и вносителя не може да обвинява НПО. Това е неприемливо и не трябва да се прави. Искам да напомня още веднъж, че комисията трябва да спре а, е, тези свои пристрастия. От а, е, една страна комисията се отнася благосклонно към някои казуси, от друга страна не дава отговори на конкретни въпроси. Има ли конфликт на интереси или не? Ако има конфликт на интереси, нека да поясним с какви правни и финансови аспекти аспекти е свързан този конфликт и да видим в крайна сметка и какви са проблемите с изпълнението. И в заключение, сега приключвам, искам да ви припомня, че Мичи, Дей Бамбини и други НПО се занимават се занимаваха с лобистка дейност в Европейския парламент и в Румъния и в други страни по тези въпрос. Сега обаче имаме нови правила в Европейския парламент и е, ми се иска тази практика да бъде прекратена и генералният секретар на парламента и председател на парламента да разгледат въпроса от гледна точка на новите стандарти, моралните норми, и нормите за приличие. Благодаря, господин Бушценар. Никой друг не иска да се изкаже. Искате ли да дадете отговор? Първо, обаче, ще се обърна към комисията. Искате ли да отговорите на тези въпроси? Заповядайте. Uh, Благодаря госпожо председател. Благодаря за въпросите на уважаемите депутати. Естествено, че сме готови да ви представим по-подробна информация относно различните проекти. И сега мога да ви кажа някои неща, но предпочитаме да ви дадем писмена информация относно споразуменията за безвъзмезна помощ, които сме подписали. Няколко примера. Вие поискахте информация за онези проекти, свързани с Румъния. Например, през 2009 година по програмата Прогрес на Генерална дирекция за етос и социални въпроси Съюза даде 458 хиляди. Този проект предоставя социални услуги, организация и обучение на социалните посредници. Има и една научна област и област за обмен, която е, е част от този проект по отношение на злоупотребите от страна на различните заинтересовани лица. И накрая този проект се занимава и с разпространяване на резултатите по отношение на този проект. Има проект, по програмата за основните права, свързана с ПВР от 2008 година. Правото на децата на приемни грижи се засяга тук. Тук имаме 403 хиляди, като проекта покрива Полша, България, Румъния и Белгия, както и някои други страни. Целта на проекта е да овласти организации на гражданското общество. Целта е да се покрие 400 такива организации или НПО. и да се работи за насъчаване на приемните грижи чрез предоставяне на услуги и пилотни проекти. Това са конкретни примери. Още един, в който се споменава Румъния, по силата на програмата ФАР до 2003 година финансиране 47 е 000 за Италия, България, Румъния, Естония, Литва и Латвия. Идеята е да се организират работни семинари и регионални конференции – чиято цел е да се обсъди тематиката на деца, живещи извън дома. Ще ви дадем конкретна информация в писмен вид, естествено, ако искате. Зададохте въпрос по отношение на субсидиарността свързана с политиката на осиновяванията и международните осиновявания. В тази област Съюза не е предприемал никакви законодателни мерки, няма разпоредби. Това означава, че националните политики на държавите членки имат примат и комисията уважава правото на държавите членки да взимат решения в тази връзка. Казвали сме това и преди. Това си е право на избор за всяка държава членка. Всяка държава членка има право да решава дали да бъде част от Конвенцията за международните усиновявания. Имаше въпрос за това дали има конфликт на интереси. Както вече ви казах, целта беше да се поясни въпроса за финансирането. Разглеждаме този въпрос от гледна точка на финансовите регламенти и правилата за допустимост. Ние не станахме свидетели на основания, които да оправдават конфликт на интереси. Не видяхме и основания, според които да се премахне безвъзмезната помощ. Кандидата е НПО, Разбираме, че тази асоциация е законна по силата на италианското право, действа закона в Италия. Ние уважаваме избора на държави те членки, когато те номинират НПО за бенефициери по проекти на комисията защо не информираме държавите членки? Имаше подобен въпрос. Искам да ви кажа, че тези програми са открити за кандидатство на страна на държавите членки. Държавите членки може да са бенефициери, ако те имат проекти, които да отговарят на критериите по силата на всяка една тръжна процедура. Благодаря. Благодаря. Давам думата на вносителя на петицията за една минута. Ich kann nicht nachvollziehen und nicht verstehen, dass die Problematik Не разбирам как може да не виждате къде е проблема. Организацията, която се споменава, е агенция за осиновяване, но се занимава и с други услуги. Струва ми се, че целта на всичко това е да се осъществяват осиновявания. Не смятам, че отговора на комисията е адекватен, не смятам, че е достатъчно подробен, не давахте достатъчно отговори на моите въпроси факт, че това е акредитирана организация, не означава, че не трябва да се отнасяме критично и че трябва да даваме пари без да мислим. Благодаря. Аз ще се опитам да разтълкувам казаното, светлината на казаното от комисията. Ще имаме писмена информация с подробен на характер от страна на комисията по отношение на достъпа до финансиране. Ще оставим петицията отворена, докато а, получим тази информация и тогава ще вземем решение какво ще правим за бъдеще. Ще изчакаме докато получим всичката необходима информация, преди да дадем отговор на вносителя на петицията. Може би ще трябва да видим всички основания преди да вземем решение. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 17. Петиция внесена от Джон с ирландско гражданство от името на Асоциацията на ирландските шофьори. Ще дам думата на носителя. Заповядайте. Здравейте, казвам се Джон Дохарти от Асоциацията на ирландските шофьори. Тук съм като вносител на петиция от страна на гражданите на Ирландия. Ние а, изменихме своята конституция, за да се присъединим към Европейския съюз. Член 4, 14 беше свързан с дерогация за Ирландия, която ще изтече. Тя е във връзка с ирландския финансов закон от 1992 година и член 25 от закон Рим, от договор от Рим. В Ирландия има регистрационна такса за моторни превозни средства, която е в нарушение на Конституцията Тази а, регистрационна такса нарушава нашите права по член 39, а, както и за достъпа до свободния а, пазар в Европа и дискриминира ирландските граждани спрямо европейските. Някои препратки бяха направени от Брюксел към а, член 90 бих искал да добавя, че в нашата държава няма задължение за производителите и така, когато едно превозно средство се внася в останалите 26 държави, се а, не се подлага на тези регистрационни такси. Имаме регистрационна такса, която се нарича VRT и а, са тя е позволена в случаите, когато а, има стоки, произхождащи от други държави членки. И ако не се заплати, може да се конфискува а, превозното средство. Добавят се допълнителни процентни такси и сумите могат да станат много а, високи, до 85%. Тези а, условия могат да се оспорят в съда, но тогава разходите могат да стигнат до 5000 евро. Ние разглеждаме всички възможни инструменти, а, които могат да се използват от, а, във връзка с Ирландския финансов закон от 1992 година и да се спре а, тази регистрационна такса. Ние предоставихме подробен доклад към комисията за това как сме дискриминирани като европейци. Давам думата на моя колега сега. Казвам се Джон Ламмен и съм председател на Асоциацията на ирландските шофьори, има липса на а, прозрачност в Европейския съюз във връзка с тази регистрационна такса или VRT. Това е сериозен проблем, защото имаме и нашата конституция, която много ясно казва, че нито един човек трябва не може да бъде а, на никого не трябва да се налага такава регистрационна такса, без да е необходимо, според член 308 член. Само, че това се случва и не се възпира. по този начин се нарушава и член 43 за частната собственост. Парламента не може да приема такива закони, които противоречат на Конституцията. Тук има ясно противоречие с конституционните а, права и както Джон спомена, а, нарушава наше и е непропорционално. 39 години ние заплащаме тази а, незаконна регистрационна такса и това не би трябвало да бъде така и да възпрепятства движението, свободното движение на стоки и услуги и така нататък между границите, тогава, което е написано в договорът от Рим. Обръщаме се с комисията да разгледа много добре нашата петиция и бихме се радвали на едно честно решение. Давам думата на следващия оратор. Ораторът не използва микрофон. Тази регистрационна такса е, е, е по силата на Ирландския финансов закон 1992, част 132, е, министър Хърдън, който беше министър на финансите, я изтълкува, че освен други такси и мита, може да се наложи тази регистрационна такса и е в сила от 1 януари 1993 година на име VRT. Тя ще бъде налагана и заплащана докато няма промяна в закона, гласуван от парламента. Това е един вид акцизна такса и регистрационна такса и такса от страна на митниците, която се налага за заплащане. Обръщаме се комисията, защото смятаме, че това противоречи на основните принципи на Европейския съюз за свободно движение на стоки и хора. И а, се случва в Ирландската република. Моля ви да разгледате този въпрос и знаем, че Европейската комисия също има своята загриженост а, от своя страна и се надяваме а, и тя да проучи въпроса. Благодаря. Благодаря и на тримата. Сега комисията има думата. Yes. Uh, so the uh, petitioner is arguing that the uh, Вносителите твърдят, че данък uh, за регистрация на превозните средства е данък, който е твърде uh, висок, че може превозните средства да се конфискуват и че той се налага неправомерно. За съжаление, законодателството в тази връзка на Европейския съюз е много сложно и не отговаря на нуждите на вътрешния пазар. Всички промени в законодателството обаче могат да се осъществят само с консенсус от държавите членки и комисията не може да направи много за да подобри положението в краткосрочен план. Това означава, че държавите членки имат право да прилагат данъчно облагане при регистрацията на превозни средства, които за първи път навлизат на тяхната територия много държави членки го правят. Имаме член 110 от договор, който забранява дискриминиращо вътрешно данъчно облагане на продукти, които идват от държавите членки, косвено или пряко данъчно облагане. Вярно е, че в случая на Ирландия някои аспекти, свързани с ДДС, са обект на процедура по нарушение, но тук по никакъв начин нямаме обвързване с правото на данъчно облагане. Подробностите по отношение на тази процедура за нарушаване не могат да бъдат разкрити поради съображения за сигурност, свързани с поверителността. Комисията се опитва последователно да премахне данъчните пречки. За съжаление, това не е възможно, тъй като няма достатъчно голяма подкрепа от страна на държавите членки. Например, през 2005 година имаше предложение за директива, но а, тази директива не се прие по отношение на конфискацията на превозни средства и високата данъчна ставка. Държавите членки решават сами. Те имат право да облагат а, всичко така както пожелаят, стига естествено да няма дискриминация за автомобилите на вътрешния пазар. Съответно, може да има пропорционални мерки, ако няма начин да се наберат необходимите средства чрез данъци. Комисията няма какво друго да добави и няма какви мерки да приложи по отношение на тази петиция. Благодаря. Благодаря за този дебат. Сега давам думата на колегата. Благодаря. По никакъв начин не искам да оспорвам правото на държавите членки да налагат свои собствени данъци, да имат данъчни системи. Не, по никакъв начин. Така ли иначе смятам обаче, че тук има основания. Смятам, че това е важен въпрос за Европа тъй като става въпрос за трансгранично пространство, в което постоянно се придвижват работници, хора живеят от едната страна на границата, пък работят от другата страна на границата, хората извършват търговия. Това е абсолютно вярно за Ирландия. Ирландия е всъщност е почти изцяло една гранична територия и има постоянен трафик. Ирландското правителство просто изкривява тези принципи на свободно постоянно предвижване чрез тези данъци. Ако някой купи, например, автомобил от едната страна на границата и го прехвърля от другата страна на границата. При регистрацията данък не само, че представлява разликата в цените от двете страни на границата, но и нещо повече. И това всъщност е спирачка пред хората, спирачка за тяхната обичайна ежедневна търговия. Освен това, се мисля, че си заслужава да отбележим, че изкривяването, нарушенията са много големи. Имаше естествено съпротива срещу плащане на този данък. Хората нямаха време дори да решат как да действат, как да регистрират автомобилите те си дали да го правят. Просто бяха спирани на шосето и автомобилите им бяха конфискувани. А сега вече се стига дори до наказателни производства срещу хората, просто поради начина по който те успорват тази практика. Така че, естествено, че много от нещата са в правомощията на държавите членки, но тъй като става въпрос за трансгранична търговия и е, живот, е, живот на хора, които преминават граница постоянно. Аз си мисля, че Европейския съюз в крайна сметка има някакви правомощия. Тук колегата Яр има думата. И така, В Германия се спазва законодателството. Става въпрос за такса от 36%. Става въпрос в известен смисъл за такса която до някъде отблъскваща. Т.е. казва се, че не се желая повече този автомобил да се движи по нашите пътища. Има контрол по превозните средства на всеки две години, за да се докаже, че превозното средство е годно, за да продължи да се движи по пътищата. Аз съм прочел текста и споделям резервите на комисията. Ако се използват такива законодателни разпоредби, бих казал следното. Ако сме член на Европейския парламент, в крайна сметка това става на доброволни начала. Никой не е насилен за това. И един член на Европейския съюз трябва да признава правилата на Европейския съюз с всички предимства, може действително да има опити за заобикаляне на тези правила с някакви такива подходи, като тази такса, например. Например, можем да избегнем някакви такси и данъци, като, например, си регистрираш седалището на фирмата в някоя държава, в която данъчните равнища са по-низки. За сега имаме усещането, че Ирландия остава глуха за всякакво приятелско да помняне от страна на комисията. Ирландия всеки път казва, ами аз имам право. комисията разполага с някакви правомощия и мисля, че в случая Ирландия надвишава своите правомощия. Подобна политика не е съвместима с правилата на вътрешния пазар. Мисля, че трябва да напишем писмо и моля комисията наистина да заеме комисия, позиция – след като от 2005 година комисията се опитва чрез директива да намери решение на този проблем, но Ирландия не желае да чуе. В крайна сметка оставаме безсилни. И това положение създава известна досада с подобно поведение вътрешния пазар просто не може да функционира. Благодаря. На този етап мога да дам думата само на един представител от вносителите за реплика. И след това ще видим какво решение ще вземем като комисия. Всъщност всички пропускат нещо важно. Ако внесете, например, един мини ван, регистрацията струва 50 евро. Един лек автомобил обаче със същата стойност може да струва 3000 евро защо става така? Не става въпроса за митнически изборове, защото един лек автомобил винаги струва по-малко от един миниван, например. Загубихме освен това много работни места. Не само, че 50 милиона успяхме да загубим, защото полицията и митниците си правят каквото поискат. Затова ние загубихме тези пари. Гражданите нямат възможност да се възползват от своите права. Има сериозно нарушаване на законодателството. Има сериозно нарушаване на принципа на пропорционалността. Защо трябваше да има римски договор, ако той не означава нищо? Римският договор ясно казва, че митническите сборове и съответните такси относно вноса между държавите членки не се прилагат. Те са забранени, когато става въпрос за митен сбор от физически характер. Това пише в договора, обаче то не се прилага. И е, това се използва за да се крадат парите на хората. Ние не вярваме вече в Европа, не вярваме на нищо и просто е, виждаме, че не ни подкрепяте в това положение. Благодаря. Благодаря. Вследствие на изказванията, мисля, че тази петиция би трябвало да остане открита. Комисията по петициите би трябвало да разгледа по същество какви са мерките, които могат да се предприемат. Така или иначе има процедура за нарушение, дори и да не засяга пряко повдигнатия въпрос е, от вносителите. Но мисля, че би било уместно да проследим нещата тук в нашата комисия. Става въпрос очевидно за деликатна тема и трябва да се намери спешно решение на повдигнатия проблем. Мисля, че координаторите трябва да разгледат начините, по които да постигнем някаква незабавна и публична реакция от страна на комисията. Ще предложа процедура с въпроси и би следвало координаторите да вземат подобно решение. Господин Яр. Да, напълно съм съгласен. Не трябва вносителите да се приберат у дома с усещането, че положението е напълно блокирано и че нищо не е възможно. Ние би следвало да изпратим писмо до ирландската администрация – Подкрепям напълно всичко, което вие казахте. Трябва наистина този проблем да бъде оповестен и трябва да го дискутираме тук в Европейския парламент. Благодаря. Добре тогава. Съгласен сте да говорим на заседанието на координаторите. Добре, благодаря на носителите на петицията. И така приключвам с тази точка и ще премина към следващата точка. Това е 18-та точка в дневния ред. Става въпрос за петиция 1211 от 2009 представена от Леонт Бревду и 1053 от 2010 представена от Чипели по двойното облагане в Италия и Германия. Има и въпрос свързан с Германия и Франция. Вторите вносители, които цитирах, са тук. За това давам думата на Антонио Чивели. Добър ден! Добър ден на всички! Добър ден, госпожо председател! Казвам се Антонио Чифели. От 42 години живея в Германия. От 33 години съм водач на превозно средство и се движа между Италия и Германия. Проблема се появи в 2002 година, така че от 11 години насам плащам данъци от двете страни на границата. Не съм съгласен, защото моят работодател плаща вноски в Италия, така както навсякъде се прави, но аз не съм съгласен с обема финансови плащания, които трябва да плащам. Аз се намирам за струднено положение. Моята съпруга работи в Германия и част от заплатата й бе запорирана. Освен това, загубих собствеността над е, превозното си средство, което бе конфискувано. В крайна сметка е, постигнахме някакво споразумение и плащам 350 евро на месец на а, е, германските данъчни власти. А Германия иска да получава целия данък, а италианските данъчни власти, след като направиха проучване, казват, че аз работя за италиански работодател в Италия, така че не може да се възстановява тази сума. И аз не съм съгласен да бъда натоварван финансово, аз като жена ми и аз. Благодаря ви. Благодаря ви за изказването. Сега ще дам думата на комисията Марина Уайтхаус. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителя на петицията. Нека съвсем кратко очертая случая, така както го виждаме ние от страна на комисията. Чухме вносителя, който е чл... италиански гражданин, но живее в Германия. Средата на неговия стопански интерес е в Германия там осъществява своята дейност и за това Германия има право да очаква от него да плаща данъци там. Той е а, шофьор на камион на дълги, дълги разстояния, а, така че той оперира и в Германия, и в Италия, и в Европейския съюз като цяло. Нашата информация е, че неговото място на дейност, а, всъщност повече от половин година, той пътува в Германия, Испания, Франция, но не и в Италия а, а своите съботи недели той прекарва в Германия със своето семейство. Фактът, че той е наед от италианска фирма, е достатъчно основание от страна на италианската администрация да очаква 100% той да плати данъка си на базата на своите доходи. Но пък от Германия а, той бива данъчно облаган от страна на а, властите, защото живее там. Вносителят а, очаква да му бъдат възстановени средствата от италянските а, власти, но това, тази молба не е уважена и освен това немските власти са започнали процедура по а, взаимно а, облагане. Какво се случва, когато един гражданин е нет в една държава членка, но а, живее и работи в друга а, държава членка или трета. Обикновено се сключват а, споразумения за избягване на двойното данъчно облагане и така държавите членки постигат съгласие за това как ще се плащат данците от страна на лицата, които функционират в две държави членки. Такова споразумение съществува между Германия и Италия. Има, е, Италия има член 15, който според комисията трябва да въжи в случая. Според комисията има различно тълкование от двете държави, Италия и Германия, на този член и това е причината за трудностите, които среща вносителят на петицията. Няма основание да задейства от страна на Европейския съюз и няма и разпоредби за избягване на двойното данъчно облагане, макар според комисията двойното данъчно облагане да е пречка във вътрешния пазар, ние нямаме правомощията да направим кой знае какво в тази област. Eh, Благодаря. Господине, преди да ви дам думата, ще уточня, че петициите по същата тема са четири, Има още две, които не споменах. И особено четвъртата, която добавя въпроса за конфликта между Португалия и Германия във връзка с двойното данъчно облагане. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря по петицията на Бревдо, защото това досие не е идентично с това на Чифери. Възоснова на последната информация е поступила от вносителите. Не става въпрос за двойно данъчно облагане в случая. Носителят счита, че става въпрос за дискриминация спрямо него именно прилагане на двустранна спогодба. И за да повторя това, което вече бе казано в залото, става въпрос за пряко данъчно облагане и навлизаме в областта на субсидиарността и на пропорционността. Това голяма част са правомощия на държавите членки, защото частите от това законодателство, които са хармонизирани, наистина са много ограничени. Това е въпрос, който е подложен на единодушно решение от страна на държавите членки. И разбираме, че това е чувствителен въпрос, особено в период на криза. И за да навляза малко повече в подробностите на досието Бревдо, ще кажа следното. Става въпрос за германски гражданин, който живее в Германия, но работи в публичната френска администрация. Става въпрос за същински европейски гражданин. През 1959 година е изключена спогодба между Германия и Франция и такива случаи на трансгранични работници е имало много малко по това време, евентуално дипломатически представители и няколко други видове работници. Не е било обичайно да работиш, особено в а, а, публичните органи, когато си граждани на друга държава. Но всъщност тук не става въпрос за човек подложен на двойно данъчно облагане, а просто а, човек, който си плаща данъците в Германия, а в Германия данъците са по-високи, отколкото биха били във Франция. Той сравнява съответно с други негови френски колеги, които живеят в Германия като него и които работят във Франция, пак в публичния сектор. И счита, че това, което плаща в Германия е двойно повече, отколкото това, което плащат неговите колеги във Франция. Това вероятно е така, но съдът вече се е произнасял по този въпрос Съдът счита, че данъчните равнища са различни в различните държави и е, двустранната спогодба разграничава работещите в публичния сектор и в частния сектор. Освен това разграничава и трансграничните работници и тези, които живеят малко по-навътре в е, териториите на държавите. Така че този случай не може да се счита за дискриминация. Има също така дело от 78 година по казус, който е различен от този на Бревдо. Така че във връзка с господин Бревдо не става въпрос за двойно данъчно облагане, както той твърди. Не става въпрос също за дискриминация, тъй като факта, че плащаш повече данъци в една държава, защото две държави са решили двустранно да използват критерия гражданство като критерий за разграничаване и за разпределение на правомощията в данъчната област, в светлината на съдебната практика този критерий, този довод на разпределение на данъчни правомощия е напълно е, правилен. Спирам до тук. Благодаря. Филип Свитала. Накрая ще ни говори за следващата петиция. Петицията на Герхард Файнц е всъщност за взаимното признаване на документи от властите на държавите членки. Вносителят на петицията казва, че немските власти не припознават документите за това, че неговата съпруга няма приходи в Португалия. И фактически не, не приемат документ, издаден от португалските власти. От друга страна, португалските власти не признават документа на немските данъчни власти. Този въпрос не е свързан с двойно данъчно облагане, а по-скоро с доброто взаимодействие между данъчните власти на две държави членки. Този въпрос също така би могъл да се разгледа от а, гледната точка на директивата за взаимно подпомагане, а, според която държавите власти на държавите членки, а, данъчните власти трябва да си взаимодействат, за да постигнат за да избегнат двойното данъчно облагане на европейските граждани. Вторият въпрос, който възниква тук, е, че явно данъчните власти на държавите членки имат известен проблем с прилагането на конвенциите за двойно данъчно облагане. Този въпрос обаче е в правомощията на националните власти в държавите членки. Европейската комисия не може да се намесва с действие в тази област. Това, което можем да дадем като съвет на вносителя на петицията, е да а, поиска помощ от СОВИТ. Това е служба на комисията, която оказва помощ в случай на проблеми, свързани с липсата на взаимодействие между органите и властите в различните държави членки. Както казаха и моите колеги, двойното данъчно облагане се а, приема като проблем на вътрешния пазар от страна на комисията, но комисията няма правомощия за действие в тази посока в рамките на а, сегашните обстоятелства. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Рока Таята, който искаше да внесе уточнение по петицията Аксел Ингеман. Той е германски гражданин. До един момент той живееше в институция в Франция, тъй като имал проблеми с здравето. След това той решава да се върне в Германия, за да работи, но не като наето лице, а като само наето лице в Германия като здравен работник. Германия смята, че тъй като той вече е базиран в Германия, трябва да бъде облаган там, но Франция продължава да го облага данъчно. Затова единствения начин за него да избегне тази ситуация, да отиде в Германия, за да се избегне това двойно данъчно облагане. Комисията разбира какъв е проблема. Смятаме, че двойното данъчно облагане пречи на единния пазар. Тук отново обаче смятаме, че държавите членки, възоснова на двустранните си е, спогодби, трябва да намерят решение. Отново казвам, тук е, държавите членки имат правомощия да действат. Комисията не може да разреши тези проблеми на двойното данъчно облагане, тъй като държавите членки имат е, спогодби. Благодаря, господин Боланда. Благодаря, госпожо председател. Ще отговоря по известен глобален начин, без да навлизам в подробностите на всяка една от тези петиции, до толкова, доколкото имат все пак нещо общо помежду си, а именно двойното облагане. Да, действително трябва да се признае, че това двойно облагане е свързано с погодби, които са от правомощите на държавите членки. Държавите членки, както и току-що се каза, от комисията имат възможности и за помирителни процедури, за да уреждат тези е, въпроси, но изглежда вносителите вече са направили такива постъпки безрезултатно и точно за това е, днес е, сред нас. Остава да се разбере дали действително тези спогодби са справедливи и дали петициите са допустими вярно е, извън самото законодателство на съответните държави членки, е, всички сме съгласни с това, че едно двойно облагане пречи на е, единия е, пазар. Сега, когато комисията ни казва, че няма правомощие в тази област, нека все пак да припомня няколко разпоредби от договора за функциониране на Европейския съюз. Член 46, например, алинеи А и Б засягат свободното движение на лицата и капиталите и стоките и там се казва, че трябва да има тясно сътрудничество между администрациите и не трябва да има прекомерни пречки на движението на работниците. Във връзка с член 49 правото на установяване – всякакви пречки на установяване на европейски граждани на европейска територия са забранени. Освен това, комисията и съвета трябва да упражняват съответните права чрез сътрудничество между националните компетентни органи, за да се запознаят с различните вътрешни процедури и като премахват онези административни процедури, които пречат именно на свободата на установяване. Именно по тези причини мисля, че комисията или Европейския парламент могат да се намесят в тези спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, за да се пребахнат всякакви моменти на несправедливост. Особено когато е имало атакуване и не е довело до а, решение. Трябва да има все пак някакъв минимум на, на, на споразумение между държавите членки. А във връзка с двойното облагане, може би би било справедливо да има някакви данъци във връзка с а, а, територията, например, налагане е, на някаква такса за, на, на жилището, там където се живее, а пък на заплатата там където се работи. Сега, например, в случая с а, е, водача на превозно средство, трябва ли заради това, че той всъщност прекосява различни държави членки, да бъде облаган във всички тези държави? Като се налага такъв подход, какво ще стане с всички моряци и с а, е, целият пътуващ персонал, който има някакво седалище някъде, живее другаде и обикаля по целия свят. Така че тук има нещо непоследователно в подобно решение и в подобен подход. Мисля, че професионалното облагане трябва да е във връзка с седалището на работещия, като разбира се това не пречи да плаща някакви жилищни такси, на мястото, където живее. Но разбира се, тези данъци не трябва да се събират и не трябва да се плащат и на двете места. Затова предлагам да напишем писмо във връзка с проблемите на носителите на тези петиции. Благодаря. Господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Искам само да добавя нещо. Ние искаме вътрешен пазар, искаме свободно движение на капитали, на стоки и на лица. Вярно е това. А пък държавите членки постоянно изграждат нови граници. Мисля, че комисията тук е длъжна да се намеси. Защото когато едно лице живее в една държава членка, работи в друга държава членка – а седалището на предприятието му се намира в трета държава членка, еми, точно това искаме, нали? Точно това е нашата цел, нали? Точно това е свободното придвижване на гражданите. А сега правим някакъв данъчен закон, който пречи на това. Нека да вземем лице, например. Аз съм европейски депутат. Изпълнявам си данъчните задължения на европейско равнище, а Германия, примерно, иска да ме обложи повече. Сега не стига, че аз си плащам данъците в Брюксел, а да съм задължен втори път да си плащам данъците в Германия. Не. Аз мога да плащам само някакво допълнение. Просто такава ситуация не е възможна. Ако искаме вътрешен пазар, трябва наистина да се споразумеем в данъчната област, защото иначе имаме някакви гротескни ситуации да, вярно е, че съществуват спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, а държавите членки се карат помежду си, именно е, по тълкуването на тези спогодби. Сега, ако толкова искат да се карат, нека се карат, но това не трябва да става в ущърп на данъкоплатеца. Е, не може все данъкоплатеца да трябва да бърка в портфела си не съм съгласен да се стига до 85% облагане на дохода. Просто данокоплатъците трябва да могат да преживяват. И докато държавите не се споразумеят в данъчната област, ами не знам, просто да дадат възможност на гражданите, на данокоплаците си да преживяват поне. Но сега, какво трябва ние да направим? Питам се, дали не трябва да предадем петицията. Не трябва да се стига до там да повтаряме едно и също. Питам секретарията какво можем да направим. Значи, сблъскани сме с практически проблем и искаме да помогнем, но в същото време е, това досие трябва да бъде предадено на данъчните инстанции. Да изпратим това на Солвит, за да може Солвит да намери някакво бързо решение. Не знам, аз просто искам да приканя съответните държави членки в комисията по петиции, така ще чуем и втората страна. И тези държави членки да ми обяснят тогава как считат, че е в интерес на дънакоплатеца да плаща 65% от доходите си във формата на данък. просто не мога да си представя, че това е възможно в данъчната област. Нека да ги приканим. Мисля, че трябва да намерим някакъв компромис. И така предлагам тази петиция да остане открита. Мисля, че това е най-малкото, което можем да направим в случая. Тук има някакъв огромен пропуск, който се прояви сега. Ако искаме наистина да постигнем един пазар, трябва да хармонизираме данъчното право. Това е единственото, което искам да кажа. Това, което правят вносителите на петициите тук, а, а именно да, да живеят в една държава членка, да работят в друга държава членка и да имат седалище на предприятието си в друг, трета държава членка, е точно това, което ние искаме и което целим и затова не искаме да пречем на това. Благодаря. Иска ли вносителя да отговори? Микрофоно, минуто. Volevo solo una cosa. Io dalla... Исках просто да кажа, че според мен на немските данъчни власти ме дискриминират, защото моите колеги, които живеят в Германия, не се облагат. И това е нещото, което ме притеснява. Благодаря, казва председателката. Чухме какво ни каза Европейската комисия. Тези петиции са подобни, но се различават по някои свои елементи. Мисля, че е наше задължение да извършим последващи действия. Имаме и предложение от страна на господин Яр. То е подобно на предложението на колегата Болан може да се обърнем към националните органи. Защо да не ги помолим да дойдат в нашата комисия, да чуем какво ще ни кажат по отношение на тези проблеми и след това ще видим какво да правим. Оставяме петициите отворени и ще поискаме от националните органи да дойдат при нас. Благодаря. Господин Яр има думата. За петициите е важно да отбележим, че искаме да се направи нещо подобно, да поканим тези хора, но не знам какви са правилата. Ще напишем едно съобщение на Солвит и ще поискаме от тях да положат максимални усилия. Дейвид иска да каже нещо. Солвит улеснява взаимодействието между двете държави членки, които са засегнати. В този случай, тъй като говорим за права на държавите членки, не ми се иска да караме Солвит да прави нещо подобно, тъй като това е излишно. Ние представяме петиции на комисията за разследване. След това обаче не очакваме от комисията да дойде и да ни казва, че трябва да се обърнем към Совит. Совит е част от комисията и ако това е вариант, комисията трябва вече да се обърна към Совит. Ние не можем да кажем на вносителя, ми трябва да се обърнете към Совит. Вече сме минали през този период. Господин Болан. Предложението на господин Яр да се срещнем с държавите членки е уместно, но въпреки това не трябва да спираме до, тези, до случаите на тези четири петиции. В този случай трябва наистина да извикаме всички държави членки, засегнати от спогодби за избягване на двойно данъчно облагане. А това разширява много нашата намеса. Благодаря. ще поискаме писменна бележка и в случай, че държавите членки откажат или не, не могат да участват на наше заседание, ще видим какви са правомощията е, за разпределяне на данъците и във всички случаи можем да предадем а, е, писмо и на Солвит. Можем да обърнем внимание на този въпрос пред Солвит и можем да ги помолим да действат според техните правомощия. И така приключвам с тази точка. Има желание за уточнение от страна на комисията. Господин Таян, ще бъда съвсем кратък. Исках само да отговоря наказаното от господин Яр. Комисията вече е действала и продължава да действа. Просто исках да го кажа тук. Нали знаете, че когато имате 27 държави членки с 27 различни данъчни режима, това така иначе води до някакво до някакво припокриване на, на данъчни ситуации. Много често се случва действително да има двойно облагане и а, е, тези случаи се представят пред комисията. Такива ситуации са ни познати. Господин Чифели също говореше за а, е, случаи за двойно необлагане. И в този случай нито комисията, т.е. нито вашата комисия, нито Европейската комисия не са запознати с тези случаи. А това са положения, свързани с липсата на координация между държавите членки. Европейската комисия вече е правила съобщение по този въпрос през декември миналата година по пречките за трансграничната стопанска дейност. И комисията отчете този въпрос за двойното облагане. Стартирахме публично допитване и получихме много отговори на това допитване. Вследствие на това изкарахме съобщение през и това съобщение ще бъде оповестено през юли тази година. За следващата година предвиждаме стартиране на а, съставането на конкретно предложение, което да се съсредоточи върху определен механизъм, който да позволи помирителни процедури между държавите членки, каквито и да са те, но във всеки случай да позволят наистина съществено е, избягване на двойното данъчно облагане. Благодаря за това уточнение, каза председателката. Сега се връщам към е, точка 19. Петиция внесена от Пьер Жерар за бългийско гражданство от името на Комитет де Дефанс де Фронталие Белго Франсе относно данъчното облагане на френските допълнителни пенсии в Белгия. Става въпрос и за друга петиция от Арсен Шмидт, също за а, пенсии и за проблем между Франция и Германия. Сега давам думата на Пьер Жерар. Госпожо председател, дами и господа аз съм Пьер Жерар. Добър ден на всички. Няколко уточнения, за да хвърля малко повече светлина върху жалбата на Комитета за защита на трансграничните бългофранцийски е, граждани. През септември тази година този комитет ще навърши 40 години от дейността си – За пенсионерите и бъдещите пенсионери, които живеят в Белгия и които са работили във Франция, става въпрос за това да разберат какво ще бъде е, пенсионното им плащане, когато са работили във Франция. Първо ще уточня, че се наложиха цели 40 години за да може спогодбата от 1964 година между Белгия и Франция да стигне до пенсионно изплащане на тези граждани в Белгия, когато са работили във Франция. Настоящите пенсионери, които ние защитаваме, са плащали ненормално данък доход в Белгия, защото нашата държава по местожителство не се е опитала да преразгледа тази двустранна конвенция от 1964 година по-бързо. Няма да настоявам повече върху милиардите, е, които по този начин са присвоени от е, държавите членки, а това са всъщност нашите заплати. Второ, нищо не можа да се направи за да може тази нова разпоредба за пенсионерите и бъдещи пенсионери, работили във Франция и е, живещи в Белгия, да стигне до добър край. Трето, освен този пропуск, който е много тежък наистина за пенсионерите, ние се надяваме поне допълнителните френски пенсии да бъдат платени така както и в Белгия. В Белгия от 1 януари 2004 година въжи закона Ванденбрук и изменения са публикувани през 2009 година. Ако се приемат в действителност тези разпоредби, можеха да се решат нашите проблеми, за да смекчи данъчния натиск върху допълнителната пенсия, съставена във Франция и получавана от бългийските пенсионери. И също отнасяще се до пенсионерите в другите държави. За съжаление обаче всичко това остана безрезултатно и се надяваме, че Европейския парламент ще може да обърне тенденцията и да обърне позицията на Белгия в тази област. Госпожо председател, благодаря ви, че ми дадохте думата. Дами и господа депутати, благодаря ви за вниманието и повтарям сега надеждата на трансграничните работници наистина е огромна и е във вас. Благодаря ви. Следващия представител на комисията. Благодаря, госпожо председател и благодаря, господин вносител на петицията. Бяха представени два проблема в петицията ви. Първия е свързан с данъчното облагане в държавата на източника на доходите, съгласно на действащия сега белгийски закон – Т.е. тези приходи се облагат в държавата по местоживение на пенсионера. Бе даден отговор през януари месец и там се казва, че при липсата на хармонизация държавите членки отговарят за едностранно или чрез двустранни спогодби да определят разпределянето на облагането. Просто ви съобщавам заключението. В настоящото състояние на европейското законодателство не може да се попречи на Белгия да облага френските пенсии. По втория въпрос. Данъчното облагане в Белгия на допълнителните френски пенсии същевременно с облагането на белгийските допълнителни пенсии. По този въпрос става ясно следното. Представям всъщност становището на Генерална дирекция Таксот, одобрено от комисията. Вследствие на измененията настъпили последните години, става въпрос за временни мерки – които облагат суми за, за преход между старото положение и новия закон, гласуван 2003 година, и настоящото а, облагане на суми от предишния режим. Това е много важно. Искам да представя а, пенсионната система така, както действа тя днес и след това ще ви представя съвместимостта и с европейското право. Първо трябва да се уточни, че в Белгийския закон за пенсиите няма разграничение между допълнителна пенсия от белгийски източник и допълнителна пенсия от чужестранен происход. 10% се облагат сумите в капитал, и 16,5% по сумите от самия работещ. Има възможности за облагане на рента. Там вече ставката е 33%. Но облагането не е като пенсионно облагане, а като приход от капитал. Сега във връзка с допълнителните френски пенсии. Това облагане е по-различно. То се дължи на това, че има разлика в самата концепция между пенсионната система, такава каквато е, се разглежда във Франция и такава каквато се разглежда в Белгия. Какво искам да кажа? Белгия е организирала системата си на три стълба. И всъщност тук става въпрос за втория стълб. Говоря за допълнителните пенсии. Става въпрос за система капитализация, но не е задължителна за предприятията, т.е. предприятията не са длъжни да предлагат на работещите участие в тази система по втория стълб. А френските системи, говоря за допълнителните системи, са близки с системата по първия белгийски стълб. В Белгия не се облагат тези суми по прогресивен начин. Тоест, тук имаме разлика между белгийската и френската система за съставянето на допълнителната пенсия. И заключението ми е, че няма хармонизация при преките данъци. Ние можем да заключим, че няма нарушение на европейското право – че тук става въпрос за последици от два различни политически избора в двете държави членки. Тоест в Белгия се облагат френските пенсии. Това всъщност е политически избор между две държави, които са сключили двустранна спогодба. И става въпрос за последица от факта, че тези две пенсионни системи – са различно съставени, различно замислени. И всичко това, разбира се, е от правомощите на самите държави членки. Благодаря ви. Е Благодаря. Иска ли някой да се изкаже? Не виждам. Ще дам за кратко думата на вносителя на петицията. Микрофон, ако обичате. установявам само едно нещо. Винаги се връщаме с едни същи проблеми, едно и също решение. Но не забравяйте нещо, че трансграничните работещи, които са пенсионирани днес, в продължение на цялата си кариера са плащали данъците си в Белгия. И тези данъци са били разпределени по различен начин в Белгия. Една част от тези данъци са отивали за пенсия. А ние сега в Белгия не получаваме никаква пенсия. Ние получаваме само френската пенсия. А допълнителната френска пенсия се прилагаше задължително съответно върху сумата на работодателя и върху сумата а, на работещия. След като Белгия не иска сега да сключи спогодба така, както го направи с Германия или с Холандия или с Люксембург, а именно и пенсионера, и работещия плаща данъците си а, там, където работят. А с Франция работещия плаща във Франция, а пенсионера ги плаща в Белгия. Така че ето това е, е, е едната съществена разлика. И втория момент, когато казах, че е, съотношението не е нормално, искаме минимум, т.е. просто да обърнем допълнителната фреска пенсия е, в е, допълнителна белгийска пенсия със същата ставка. Благодаря. Мисля, че в случая това засяга наистина принципа на субсидиарността и правомощията на държавите членки. Така иначе ние е, разглеждаме въпроса и получихме отговор от комисията, който потвърждава проблема, въпреки че препраща към държ... правомощите на държавите членки така или иначе това ще направим. Ще изпратим писмо до държавите членки, представяйки ситуацията и ще поискаме някаква реакция по повдигнатата проблематика в рамките на частичните правомощия на Европейския парламент в случая и на нашата комисия по петициите. Така че ако няма никакви възражения, ще напишем на националните органи. Благодаря на вносителят на петицията. Сега нека да преминем към петицията от точка 20. Всъщност става въпрос за две петиции с сходен предмет. Вносителка на първата петиция е Хенрика Магдалена Андерсен, която е тук. Давам им думата за не повече от 5 минути. И ще помоля всички изказващи се да бъдат кратки от сега нататък, защото ни остават още три петиции и трябва да изслушаме всички. Благодаря. пани Pani Przewodnicząca, witam również serdecznie wszystkich zebranych na sali. Благодаря ви много. Здравейте на всички. Би било невъзможно да обобщя петицията в рамките на 5 е, минути. Всъщност те са две е, във връзка с дискриминация в страна на датските власти спрямо чужди граждани, граждани на други страни, които живеят в Дания. Това са хора, лица, които получават помощи във връзка с а, а, своята неспособност или някакъв вид увреждания а, и работата си в Дания. Настояща ситуация е следната. Имаме три вида, три начина за калкулиране на тези помощи. Датски граждани, които получават определена сума от тези помощи за хора с увреждания, които никога не са напускали Дания и получават пълната сума. Втората група, която също попада в а, а, действието на регламент 1408 на черта 71, а, те получават преизчислено количество от тази сума. И третия вид са лица, които живеят в Дания а, от, в дълъг период от време, да речем 20 години, но те идват от други държави членки. Ето в моя случай, например, моят пример действително иллюстрира ситуацията. Датските власти са изчислили помощта единствено на основание на вътрешните правила. И тук според член 36 алинея 4 трябва да кандидатстваме за сумата, която отговаря на съответната сума за плащане в Полша. В отговор на Европейската комисия има един момент, който е изцяло недогледан. Член 51 на 1408, регламент 1408, както и регламент 883. Това са разпоредбите, които са нарушени в моя случай. Аз също така бих искала да се радвам на, равно, на равнопоставено отношение и а, липса на дискриминация. Имаме хора, които са по-млади от мен, с 20 години, които получават тези помощи пълните суми на тези помощи. А пък аз съм работила и съм живяла в Дания продължение на повече от 15 години и получавам много, мал, много по-малка сума. Фактически се получава дискриминация спрямо мен а, на основание възраст. А има и граждани, които никога не са работили и получават 20 1000 евро годишно, а аз получавам 7000. И освен това получавам допълнителни помощи от Полша, от а, моята проначална държава членка. А, и всъщност откакто получаваме и от Полша помощите, всъщност доходите ми съвсем са паднали. Ако искаме да имаме координирана система, общия принцип би бил да се подобри финансовата ситуация на един пенсионер, а не да се влушава. Исках също така и да протестирам срещу правилата за, из... правилата за изчисляване на помощите, на пенсиите. 27, член 27 а, линея А от датското законодателство не въжеше за мен, а сега комисията си промени мнението и се оказва, че тази допълнителна помощ може да попадне в обхвата на регламента и да се счита за социална помощ. Преди имах право на тази. Когато не, нямах право на тази помощ за хора с увреждания, е, получавах една е, в рамките на регламент 1408 и освен това работих, работех на е, гъвкаво работно време. Сумите, които се получават от тези суми, се равняват на това, което един обикновен датски гражданин би получил. Това, което очаквах от комисията е следното. Иска ми се да знам защо чакам в продължение на година и половина в Дания за координация във връзка с моята а, пенсия, с моите помощи. Те не се координират. Тези, които получавам в Дания и тези, които бих искал да получавам от Польша. Комисията ми казва, че попадам в обхвата на националните принципи и това е против правилата и не е в съответствие с фактите. Също така прослуженото време, как то се изчислява, това е изключително нечестно. Трябва да спазвам две условия. Трябва да съм живяла поне 3 години в Дания, преди да а, поискам каквато и да била помощ. А другото условие е да съм а, работила 40 години на пълно работно време. Има датски граждани, които а, получават такива помощи, които а, им е необходимо да спазват само второто условие. Може да ви се струва, че първото условие е по-добро за мен, но въпросът ми е защо не мога да добавя към моите помощи още 20-те години, които съм работил в Полша преди да се премести в Дания. Не разбирам тези правила, не смятам, че са справедливи. Не не би трябвало да получавам по-малко средства заради годините, които съм работила и съм изплащала всичките си данъци, всичките си осигуровки. Не разбирам какво се... Няма значение за мен дали това се нарича допълнителна помощ, дали е координирано, как се а, изчисляват всичките ми години прослужено време и трудов стаж. Просто искам да ви кажа, че а, с парите, които получавам в момента, живея почти под прага на бедността. А, и има много хора в Дания, а, които биват третирани по същия начин. Още нещо. Едно приложение от датските власти, където се изпрояват редица правни документи, приложими в моя случаи имам. В това приложение ще намерите един датски закон, където цитират сумата на пенсията и има само една единствена сума там. И така, разбирам, че това е минимумът, който всеки пенсионер или всеки, който получава помощ за а, състояние за хора с увреждания, а, би трябвало да получава. Също имаме и член 28, където пише, че този член трябва да се прилага към хора като мен. И така не разбирам защо а, в продължение на години а, чувам от Европейската комисия, за, че това не е приложимо. Изведнъж Европейската комисия си сменя мнението. Ако това определя минималния доход, на който е да било в а, а, Дания, който е всъщност 10 000 датски крони, не разбирам Живяла съм в Дания 15 години, раз, работил съм 20 години. Защо не ми се заплаща същата сума като на останалите хора? Ако така разбираме координацията, ако така вие разбирате координацията между Полша и Дания, то тя трябва да бъде забранена, защото без нея бих получила повече. Иска ли комисията да вземе отношение? Господин Феликс Шац има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вносителката на петицията за представенето. Според комисията е изключително важно в самото начало да се подчертае, че наистина правомощията в областта на социалното осигуряване на Европейския съюз са много ограничени. Ние сме а, оправомощени единствено по темите за координация, а не за, а, в областта на самите схеми за а, социално осигуряване. И така нивото на помощи и плащания, които се предоставят, зависят единствено от националното законодателство. Тоест, европейското законодателство не предписва каквито и да било нива за тези плащания. С оглед на съдебната практика можем да потвърдим, че координацията е единственото, което попада в рамките на правомощията на Европейския съюз, а не хармонизация. Нека ви цитирам едно решение, което може би ще ни осветли в тази област. Това е случая Ерван, където съда казва, че законодателството на Европейския съюз не предоставя гаранции, че дейностите, когато се преместят от една в друга държава членка, ще останат неутрални спрямо социалното осигуряване. Това може да има положителни или негативни последствия спрямо доходите и размер на социалните осигуровки. И двамата вносители на петиции поставят под въпрос факта, че получават само част от а, пенсията за инвалидност а, спрямо датското законодателство. А, регламент 1408 на клан 71, който беше заменен с регламент 883, а, постановява, че се натрупва а, сумата за пенсия и помощ на основата на годините, които е заплащало това лице социални осигуровки в съответната държава членка. И както а, нашата вносителка току-що потвърди, тя получава и а, сума от Полша и от Дания на основата на а, периода, в който е работил в едната и в другата държава. И така. Ако периода в Полша се влияе от а, периода, който работя в Дания – то тогава, ако се събрат двете, двата периода, ще се окаже възможно тя да получава пенсия, пълна пенсия от едното и от другото място и от двете държави членки, но не това е предвидено спрямо а, така цитирания регламент. Описаното в петицията е напълно нормално. Това са правилата и това предвиждат те. Комисията признава, че различните нива – на а, пенсии, на помощи в различните държави членки могат да доведат до ситуация, в която лицата не разполагат с а, съответните суми, достатъчни суми, но това е извън европейското законодателство. Европейската комисия, Европейския съюз няма правомощия да се намесва в такива случаи. А сега към допълнението според 27-я член на Закона за активна социална политика а, и това, което каза вносителката, че а, комисията си е сменила становището, а, нека кажа, че а, се промениха обстоятелствата от първия път, в, кога, в който подаде своята молба вносителката на петицията към комисията. Според комисията, а, тази добавка има специален статут, но предстои допълнително проучване, според което комисията ще даде своето окончателно становище, но така или иначе Европейския съюз не изисква от държавите членки да калкулират тази добавка по какъвто и да било конкретен начин. Единственото, което те трябва да гарантират е, че а, тази добавка може да премине границите, това, което се излучва с нашата вносителка на петиция, а именно тя е в Дания, получава от Полша тази добавка. Благодаря ви много. Благодаря. Няма желащи да се изкажат. Давам думата на вносителката. Само една минута и ако може да си включите микрофона. Един въпрос е, към комисията. Защо моята полска пенсия не се координира с датската пенсия и защо не получавам пенсиите, които получавах преди. Това е член 4.1. Никога не съм казвала, че искам да получавам две пълни пенсии в Полша и в Дания. Съществува член 50 от новия регламент, има и член 51, който казва, че ако получаваме пенсии от различни държави членки, двете пенсии трябва да се координират и да се преизчислят. Това се прави от административен комитет по силата на нови правила и влизат сила нови правила за е, изчисляване и изплащане на пенсията. Комисията тук се позовава на а, втория параграф тук. Дамата, за която става въпрос обаче във втората петиция, не е при същите условия като мен, тъй като тя е датски гражданин. Става въпрос за два различни периода, 3 или 4 е, години. Аз е, съм обект на дискриминация от е, дълго време. Естествено, че не можем да получаваме двете пълси, пълни пенсии от двете страни, защото ако Дания приеме годините, които съм работила в Полша, Дания има право да приспадне тези е, години от е, общата пенсия. Това обаче не е приложимо за, за моя случай. Комисията само за една минута. Благодаря. По отношение на въпроса дали периода от работа в Польша трябва да се отчете. Казвам това, което вече казах. Не. Why are pensions not coordinated? I would uh, want тук просто няма какво да се направи. Дания не е задължена. По отношение на координацията, координацията е много гъвкава дума. Може да получавате, освен това, полска пенсия в Дания, например. Координацията от гледна точка на социалното осигуряване може да се приложи и съответно ще има някакъв вид промяна на пенсията, тъй като сте работили от друга страна. В случай обаче, в които националната пенсия е по-висока от преизчислената пенсия, тогава принципа не се прилага и това всъщност е, е част от датската практика. В Дания винаги е така. Ето защо преизчисляването просто не е влязло в сила, тъй като вие всъщност ще получите по-малко. Благодаря. Председателката, за съжаление мога да ви дам думата, тъй като няма време за допълнителни аргументи. Тези въпроси са обсъждани и друг път. Става въпрос за изключителни компетенции от страна на държавите членки. В същото време имаме принципа на свободно придвижване на граждани и услуги. Трябва гражданите да могат да работят където поискат, без да губят своите права в някоя друга държава членка. Разбирам какво казва комисията, няма какво да направим. Изглежда, че ще трябва да затворим тази петиция. Колеги, обаче, не бихме ли могли да разгледаме всички други е, петиции по тази тема и да представим всички тези проблеми пред Европейската комисия още веднъж, за да можем да опишем тези проблеми както трябва, да очакваме от комисията да насочи вниманието на държавите членки към тези проблеми, за да можете да намерят някакво решение. Така ще приключим. Не мога обаче да ви вдъхна много надежда. Тук благодаря на вносителката. Преминаваме към последната точка от дневния ред за днес. Две петиции Точката е 21. Първата петиция е внесена от Михал Рацки относно открит рудник за кафяви въглища в Долна Силезия. Втората петиция е от Ирена Роговска с полско гражданство от името на Сдружение Спрете открития рудник относно открит рудник за лигнитни въглищи в Долна Силезия. Госпожа Роговска, вносителя на втората петиция е тук. Заповядайте. Благодаря. Аз се казвам Ирена Роговска и съм автор на петиция 46 от 2010 година. Аз представлявам е, гражданите на моя регион. Аз съм ръководител на комитет спрете открития рудник и съм представител и на една кампания, която се казва не на открития родник. Аз съм представители на Greenpeace в Полша. На 25 януари представих нашия случай в комисията. Искам да ви кажа, че става въпрос за незачитане на резултатите от референдума от 20 7 септември 2009 година. Това беше референдум, свързан с откриването на рудник за лигнитни въглеща в големия регион на Долна Селезия. Искам да кажа на комисията, че нито едно от нашите искания не е изпълнено. Ето защо петициите все още са валидни. Изграждането на открит рудник все още е, предстои, работи се по него. Искам сега да насоча вашето внимание към дейностите на полското правителство, а именно приемането на така нареченото бързо законодателство. Смятаме, че за региона технологиите ще са свързани с сериозни екологични замърсявания и това ще доведе до бавната смърт на района. местните власти действат срещу гражданите, които вече се произнесоха на референдум. Нашата страна има с какво да се горде. Ние се опитваме да настигнем Запада, правим сериозни социо-економически промени. Нека да не забравяме, че по отношение на добиването на въглища, нашата страна не желая да внесе напредничави технологии, затова нашата страна нарушава административните разпоредби, заобикаля закона. Гражданите питат, защо ни пренебрегва, защо никой не разговаря с нас, защо никой не иска да отговори на нашите искания. Никога не сме желали да обсъждаме нашите проблеми в Брюксел – след представянето на проблема през януари се надявахме, че ще разрешим проблема във вътрешен план. Поканихме премиера на Полша да посети нашия регион. Премиера не откликна на тази покана. Не можахме да приемем факта, че Европейския парламент е, отдели внимание за нашия казус, а премиера на Полша отказва да го направи. Естествено, че полското правителство защитава интересите на големите корпорации за сметка на хилядите хора в този регион и за сметка на околната среда. Беше ни обещано, че резултатите от референдум ще бъдат зачетени и няма да се открива рудника. Вместо това, обаче, ни представиха текст, нов текст, в който се казва, че ще се работи за този а, открит а, рудник. Представи се геологична документация относно залежите на лигнитни въглища. Затова започнахме и тази е, кампания не на открития рудник. 100 000 души подкрепиха кампанията, не само еколози, обикновени е, граждани. Това е едно масово движение на граждани, които са против този рудник. Това е и гласа на местните власти. Ние сме за възобновяема енергия, водим кампания за нисковъглеродна економика, економика с ниски емисии. Нямаме други аргументи, които да представим пред полските власти. Помощта на всеки един евродепутат ще е много важна. Имаме толкова много протести, вече на тях присъстват много хора. Ситуацията е уникална, защото става въпрос за е, съдбата на хиляди хора. Молим Комисията по петиции да предприеме извънредни действия, например да отиде на проучвателна мисия в нашия регион или да изготви парламентарен доклад, в който да има препоръки. Смятаме, че този доклад трябва да се гласува в пленарна зала на ниво Европейски парламент. Освен това, е, мислим, че трябва да се принудят местните органи да участват в диалог с гражданите и това трябва да стане още преди Польша да поеме председателството на Европейския съюз. Дам думата на комисията господин Брекланд. Благодаря, госпожо председател. Случаят, е, свързан с стратегията за е, енергийния план в Польша и част от този план е да се преустановят дейностите по въглишните находища. Така че съществува такова а, спиране на дейността а, временно до 2013 а, и това решение а, е предшествано от а, стратегическа оценка на въздействието. Ние разгледахме този въпрос в а, връзка с съответствието на директивата. Редица аспекти се анализираха, не открихме нарушение на процедурата. Основното твърдение на вносителите всъщност е, че е нямало време, но рефер... референдумът е срещу плана така че няма как да се каже, че не е имало консултации, допитване до обществеността, при положение, че правителството е било наясно с мнението на общността. Нищо не може да се направи до 2013 година. Това е нашето разбиране. И на основата на това не сме регистрирали нарушения на този етап. Ако се променят обстоятелствата, ако има дейност преди 2013, което противоречи на информацията, която ние имаме от а, полските власти, то тогава ще трябва отново да проверим отново ситуацията. Но ако обстоятелствата са такива, каквито а, сме видяли в момента до 2013 със съществуващата забрана, то тогава няма а, нарушение това а, като действие обаче понижава и стоеността на земята а, в тази област, а, но това разбира се е въпрос на местното законодателство. И така ние не сме намерили противоречие или нарушение на двете директиви, които сме проверили. И на последно място забелязах, че има отговор от полските власти на, вашия, на вашето писмо което е а, чудесно. А, вие сте активни в а, тази, а, по тази тема и сте получили отговор от полските власти. Благодаря. Дебатът е открит. Госпожо Герингер. Благодаря, госпожо председател. Въобще не съм доволна от отговора на комисията, защото комисията по някакъв начин се основава на пожелателно мислене. Когато погледнем документите от Полша, виждаме, че са проведени социални консултации и то по задоволителен начин. Това означава, че проекта е прият от хората в региона. В референдума обаче гражданите казаха не на този рудник, така че информацията е подвеждаща. Освен това, не съм съгласна с казаното от комисията относно крайния срок 2300. Защото тогава може да се открие този рудник. Ако се замразят залежите обаче, това означава, че се замразява развитието на региона. Съответно, парите за развитието на региона просто ще се прахосат. Това ще бъде най големият открит рудник в Европа, казва се. Имаме сега тези възвишени идеи за нисковъглеродна економика. Дали следваме обаче тези лозунги, които постоянно пропагандираме? Прочетох отговора на полските власти, отговора на нашето писмо. Авторите на петицията обаче не получиха такъв отговор. Полското правителство казва, че то не подкопава правото на местните власти да планират как да използват земята. Така че нещата са абсолютно противоречиви. От една страна ще се опазват залежите, те са замързени, от друга страна правителството казва, че местните власти имат пълното право да планират развитието на своя регион, така както сметнат за добре. Това е всъщност шизофренично поведение от страна на полското правителство и аз не разбирам защо се стига до такова положение. Искам да попитам какво смята Greenpeace. Какво смятате вие за това, че ще се създава най-голем в Европа открит рудник в този регион. По първия въпрос, това е община Куница. Колегата Борис. Дякую много за udzielenie гласу. Благодаря, че ми давате думата. Бих искал да кажа, че на основата на информацията, която разполагаме, тъй като Комисията по петиции иска да се реши проблема и ние се явяваме като медиатор в тази ситуация между различните страни. Те искам да кажа, че в едно заявление господин Павлак, министър в полското правителство, казва, че няма да се изгражда такъв родник в тази област. И причината е, че няма инвеститори. Имаме тази информация и знаем, че няма да се изгражда този рудник. Това е важно но е важно и да се защитават интересите на тези, които са вносители на петицията, хиляди хора, които трябва да бъдат чути по някакъв начин. Липсата на разпоредби, които а, се отнасят за, до защитата на находки, водят до заплахата за много интереси. Не могат да се създават училища, а, болници и други дейности не могат да се развиват по този начин. Има планове за изграждане на път, който ще създаде възможности за по-бързо предвижване. Това обаче противоречи на казаното от полското правителство. От една страна няма намерение да се разкрива този рудник, обаче от друга страна се изгражда такъв път. Мисля, че това, тази липса на намерение за изграждане на рудника трябва да бъде потвърдена в писмен вид. Това е което трябва да изисква нашата комисия. Казаното от господин Павлак. Ако то е истина, трябва да бъде потвърдено и също така трябва да попитаме полското правителство дали планира а, нещо във връзка с това находище или не. Това е ключовата информация. Тя беше чута, има такава информация, но никога не сме получавали в писмен вид. Ако имаме положителни отговори, а, бихме решили веднъж за винаги този проблем. Ако имаме потвърждение, че няма такива намерения, че няма да се а, открива този рудник за кафяви въглища и така нататък. Това е моето предложение към Европейската комисия. Според мен комисията трябва да а, се свърже директно с а, полските власти и ако това се потвърди, веднъж завинаги ще решим въпро, а, въпроса, проблема. Един въпрос. Каква е ролята на Greenpeace в целия този а, процес? защото виждам, че те, за първи път, че те са включени. Благодаря. Колегата Бостинаро има, Бостинаро има думата. Благодаря, госпожо председател. Малко е объркваща ситуацията. Неофициално заявление от страна на заместник министър-председателя в подкрепа на това, че няма такъв проект, от друга страна, Европейската комисия, най-същественият представител на нашия съюз в комисията по петиции, казва, че никакъв проект не е започнал до момента, че няма да има проект до 2013 година, но ако започне проект, то те ще проверят ситуацията. Защо да не се предотврати това нарушение? Обикновено представителите на Генерална дирекция околна среда, вместо да възстановяват а, някакви щети от а, ситуация и да се реагира по, а, по-късно, се опитват да действат превентивно преди каквото и да било проекти да бъдат осъществявани. Тук става въпрос за най-големия такъв рудник. Естествено, че е необходима оценка на въздействието върху околната среда. Как да изясним ситуацията, като ни, ни давате каквато и да била съществена информация? От друга страна, какво означава допитване до обществеността и консултации с обществеността за Европейската комисия, щом резултатите от референдума се а, игнорират от а, същата тази Европейска комисия. Хората силно и ясно заявяват, не искат такъв проект, а Европейската комисия е доволна от официалната а, информация от правителството на една държава членка за това, че са абсолютно а, коректно проведени допитванията а, и хората са доволни. Подкрепям предложението на колегата Борис да се разясни ситуацията и да получим един достоен писмен отговор веднъж за винаги и да затворим тази петиция и да останат доволни вносителите на петицията, които са дошли тук пълни с надежда. Но до тогава смятам, че трябва да остане открита петицията и да а, по изпратим нашето изискване към а, полското правителство, госпожо председател. Благодаря ви за вниманието. Напълно подкрепям казаното от колегите. Мисля, че това е най-разумният начин да се действа. Um... Благодаря. Една минута за реплика на лицето, което поиска. Не, нямаме повече време. Благодаря. Съгласни сме с вашето предложение. Това вероятно ще бъде окончателното решение на нашите проблеми. Попитахте за Greenpeace, може би члена на Greenpeace сега може да вземе думата за минута. Колегата Яр. Господин Яр, вече е, превишихме времето. 30 секунди мога да ви дам. Господин Яр е съгласен с това предложение. Приключваме в такъв случай приемаме искането на различните е, участници положително и ще искаме от полското правителство подробна информация във връзка с подигнатите въпроси в петицията и ще видим каква ще бъде реакцията на националните органи и евентуално ще проведем допълнителен дебат. Благодаря на всички. Председателката любезно благодари на преводачите за допълнителния четвърт част. Ще приключа, казва председателката, с петиции 25, 27, 42, 51 и 60, които стават открити. Благодаря.